Dear colleagues, it is uh, time to start, and we can start with the first item in our agenda. Уважаеми колеги, нека започнем с първата точка. Това е приемането на дневния ред. Ако няма възражения, той въжи за прият. Втората част, това са моите съобщения. Се ви осведомя за мисията КОП от Париж. Става дума за 21-та сесия на панела по климата, на която участваха страните подписали КОП 21. Тя се състоя във Франция на 7 до 12 декември. На следващо място ще се спра, искам да ви осведомя за националните тавани за емисия. Ще има пред, пред, преговори, в тях ще участват председателя, докладчиците в Сянка и председателя. Първият триалог ще се състои на 25 февруари, четвъртък. Освен това, ще има <clears throat> семинар за заразни болести. Става дума за спин, туберкулоза и хепатит С. Семинарът е организиран от работна група, ръководена от Гленис Вилмут и Алоис Петерле. Ще се състои днес, 17 февруари, от 12.30 в в зала АСП 3G2. Освен това, <clears throat> искам да ви осведомя за промяна в секретарията. След 4 години работа в секретарията сектора, секретарята на Енвинора Ковачева ще ни напусне. Искам да й благодаря за чудесната работа. Тя много помагаше на нашите членове. Желая всичко хубаво в новата й работа. Днес имаме превод на 21 езика. И искам да ви напомня, че заседанието се предава по интернет. Първата точка от дневния ред е одобрението на протоколите от заседанията от 25 юни, 29 октомври и 9-10 ноември. Ако нямате възражение, протоколите въжат за приети. А сега преминаваме към точка 5. Това е стратегията на Европейския съюз за регионите на Алпите. Давам думата на нашия докладчик. това е Рената Бриано, след което ще дам думата на докладчиците в Сянка. Моля, имате думата. Си, грация, президенте. Е, Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Започваме нашата работа днес. с това становище, което се отнася до стратегията за Алпийския регион. Аз съм разпространила проекто становището. То ето някъде отразява вече известни становища. Основните моменти в него са, че екологията е много важна за целия регион има много изменения от колегите и се надявам, че ще постигнем в крайна сметка включващи компромиси и едно включващо становище. Моята изходна точка беше общата позиция за този регион. Това е един централен географски регион, що се отнася до Европейския съюз. В него е, характеристиките са уникални. Това е много богата област с много конкурентоспособна динамика и економика. Но в този регион има много предизвикателства от е, економическа и демографска, демографско естество. Промените на, е, в климата, енергийните предизвикателства. Това са все неща, които характеризират този регион. Има и други аспекти, туризмът. Всичко това означава, че този регион е важна транзитна област, е, все неща, които са свързани с екологичните аспекти. Моята идея е, че всички екологични аспекти трябва да бъдат обвързани. И моето предложение е да се концентрираме върху следните теми. Това са няколко теми. Най-напред екология. Е, този регион има огромен потенциал, що се отнася до природата. Има много еко, екосистеми. Когато мислим за Алпите, мислим винаги за планините, но това всъщност е една зона, в която Алпите играят много голяма роля, но тя се простира до морето, така че има много разнообразни пейзажи, има морски области, има долини, равнини, планини. Екосистемите са много разнообразни. Освен това, в този регион има урбанизирани области, които са много силно населени и също така има области, които са с по-рядко население, т.е. това не е хомогенен регион. Има области, в които няма много предлагане на услуги и има области, които се развиват, които са в процес на възход. Тези области, що се отнася до <clears throat> Алпийски регион, играят централно значение. Имат централно значение. И тук е, искам да взема предвид както силно населените, така и слабо населените региони. В планинските региони има липса на управление на горското стопанство, на селското стопанство. И в някои региони има наводнения, така че това са все характеристики на целия регион. Както казах, разнообразието е голямо и е важно да бъде взето предвид. В нашата комисия говорим много за климатичните проблеми и промени. Това е естествено една от нашите ключове теми. Промяната на биологичното разнообразие, това е също една друга ключова тема. Е, топенето на ледниците, това е също един друг проблем. Темата за цикличната економика, кръговата економика, това е друга тема, е, както и темата за нуждата на инвестиции в тази тема. Освен това се спирам на е, предлагането на услуги и повторното използване на материали. Смятам, че освен това трябва стратегията ни за този регион да се адаптира към промените на климата, към енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Освен това, използването на земята е много важна. Тук има дисбаланси, е, особено между е, областите, които са гъсто населени и тези, които са обеселени. В е, този регион има и много защитени зони, които са всъщност лаборатория за добри практики, които могат да бъдат разпространени в целия регион. Ключовата дума тук е устойчивост. Комисията излиза с няколко предложения, върху които може да стъпим на нашата, в нашата работа. И така, с интерес очаквам днешната и последващите дискусии. Надявам се да може да изработим едно добро становище за един стратегически много важен регион. Председателят благодаря. Госпожа Кастингер от НП е първият оратор. Ganz herzlich für die gute Arbeit bei der Berichterstatterin. Ähm, ich glaube, dass dieses Thema eine... Благодаря. Мисля наистина, че това е много, важен те, много важна тема и се радвам, че работихме до момента много добре заедно. Тази стратегия на Европейския съюз е важна стъпка за координацията на политиките в региона. Освен това смятам, че е хубаво, че се вземат предвид екологичните аспекти като основна част на стратегията. Е, смятам, че стратегията ще е един важен принос за развитието на региона. Искам да се спря на някои точки от становището. Мисля, че планинските региони, те са осветлени много положителни и според мен положително и това е много хубаво. Точка четвърта. Тук имам въпрос към докладчицата. Тя говори за това, че са необходими инвестиции в проекти, свързани с климатичните проблеми. Моят въпрос е, как, за какви инвестиции става дума тук? Откъде ще дойдат, освен това, тези пари? Тези, които живеят в тези планински области, знаят, че ресурсите са ограничени – така че хубаво е тук да бъдем конкретни, за да може е, да постигнем и, ясни материални цели. Точка 7. Използването на земята. Според мен, използването и освояването на земите не би, да, не би трябвало да е регулирано защото устойчивостта е нещо, което се разбира от само себе си. Не бива да има тук принуда. Хората знаят, че трябва да се отнасят към природата така, че тя да бъде запазена и да бъде използвана устойчиво. На следващо място не смятам, че защитените зони трябва да бъдат описвани и определени като лаборатории това понятие малко ме смущава, защото тук не бива да става дума за свободни експерименти. местното население работи, живее там. А, така че тези области не би трябвало да се описват като лаборатории, това не е отговаря на стратегията и подкопава стойността й. Има някои експерименти, които може би не са удачни, така че това не допринася за бъдещето на региона. Аз ще предам, ще е, подам измен, някои изменения, свързани с е, селското стопанство. Когато има земи, които не се използват, те се превръщат в е, пустеещи зони. Те обрастват с растителност, дървета, така че е, този аспект, мисля, също трябва да бъде обработен. За момента ще спрете тук. Благодаря на докладчицата. Надявам се наистина тази стратегия да се превърне в един успешен доклад. Благодаря. Thank you very much for... Благодаря ви. Господин Дорфман за ЕКАРЕ. Е благодаря и благодаря за добрия доклад. Хубаво е, че се вземат предвид е, състоянието на природата и на населението. Дания е равна страна, но в е, такива равнини има много производство. Затова е хубаво да знаем как да използваме съществуващите ресурси. Ресурсите се използват за да се решават проблемите в регионите. Тази стратегия е сравнима с стратегията за Балтийския регион и Дунавската стратегия. Тя почива на регионални е, инициативи. Тази стратегия засяга около 70 000 човека и се разпространява върху пет държави, включително Лихтенштайн и Швейцария. Тази стратегия ще обхване различни проекти, които са свързани с защитата на природната среда, е, инвестиции, управление на водите, на горите, на селското стопанство и естествено на транспорта и туризма. Много важно според мен е, че е, е трябва да се намери съответното финансиране. Стратегията за Алпите трябва да се координира в рамките на съществуващите финанси. Трябва да има план за действие. План за действие е насочен към планинските региони, за да се създадат условия за економически растеж, за социално включване в региона. За съжаление, географски, е, стратегията за този географски регион не се фокусира върху, изключително върху предложенията на комисията, а се фокусира главно върху урбанизираните области. Хубаво е и е, планинските региони да бъдат по-добре, по повече взети предвид. Благодаря. Благодаря. Госпожа Милер от групата на либералите. Уважаеми господин председател, благодаря на докладчицата за включването на тези 8 точки в доклада. Включено е нещо, което среща моята критика. Значението на селското стопанство, горското стопанство, околната среда и биоразнообразието са неща, които са много важни за Опийския регион. Трябва да имаме предвид, че природното разнообразие е много важно и то ам, съществува от стотици години и е било опазвано от всички, които са заети там в селското и горското стопанство. В рамките на селското стопанство, ако а, насърчаваме а, неговия масов характер, това би се отразило негативно, но от друга страна пък тези региони се обезлюдяват. Така или иначе в този регион трябва да се работи за запазване на културното и природно разнообразие там. Туризмът има много важно економическо значение. Трябва да се положат още усилия, за да се ам, стимулира този щадящ туризъм, който се развива там. Има инициатива, ам, свързана специално с този регион, така наречен Алпин Пулс. Това, което е важно за мен – е свързано с ВИ. Трябва да се подчертае значението на децентрализацията и да се подчертае значението на използването на тези енергоисточници в транспортния сектор. Става въпрос и за мрежовата интеграция, съхраняването, на енергия, изграждане на инфраструктура и да се изградят специални модели, да се изготвят за този планински регион. Съгласна съм с казаното от колегите преди мен. Имам някои въпроси, свързани с точка 7. Тези защитени природни области да се превръщат в лаборатории за изпитвания. Това е нещо, което трябва да бъде съгласувано с самите граждани, които живеят в региона и е, точка 6 за използване на областите за регулация. Е, това е нещо, което трябва да бъде разяснено. Аз съм на мнението на докладчицата, че използването на площите е, е прекалено широко мащабно. Някои области трябва да бъдат извадени, някои площи трябва да се да разпоредбите на местно ниво и адаптиране към измененията в климата. Искам този аспект също да бъде изяснен. Така или иначе ще внесем изменения. На мнение съм, че няма да, се получ... няма да получим специално финансиране. Ще трябва да действаме в рамките на съществуващите програми. Има и един друг подход, който ще предложи в Комисията по зелско стопанство, е да има ам, трансгранично измерение, да бъдат обхванати съседни региони, тази стратегия да обхване всички в селското стопанство, горското стопанство да, бъде обхвана, да бъдат обхванати а, ВИ. Благодаря на докладчицата, докладчицата в Сянка и се радваме за предстоящата дискусия. Благодаря госпожа Конечна от ГОА. Благодаря, господин председател. Трябва да извиня колегата, която е, е докладчик сянка от страна на ГУЕ, но тя в момента не може да присъства, а е подготвила изказване. Пълното използване на средствата на Европейския съюз и на държавите членки е предпоставка за развитие на региона. Трябва инвестициите да гарантират устойчиво економическо развитие при зачитане на селските райони и спецификите на планината, както и на економическите интереси на населението. Не след дълго, в началото на март, Франция и Италия ще се срещнат, за да определят как да бъдат изразходвани повече от 800 милиона евросредства от европейския бюджет и как това да бъде съчетано с мерките по техните национални бюджети. Трябва да се работи за борба с замърсяването, както на въздуха, така и на водата и за опазване на природните дадености от вредно отражение. Инвестициите трябва да позволят на местните економики, както в земеделския, така и в туристическия сектор, да разработят устойчиви решения чрез екологосъобразни проекти, като се има предвид оценката на въздействието върху околната среда на глобално и местно ниво, както и отражението на всичко, което се прави върху жизнения цикъл на организмите в района. Appreciate the way of life fully enhancing трябва да се укрепи сътрудничеството между засегнатите държави членки, като е, се отдава дължимото на необходимостта от защита на този деликатен регион. Е, не трябва да се строи инфраструктура, която необратимо променя територията в вреда на региона. И сега кратко изказване за точка 7. Споделяме мнението, че използването на думата лаборатория е подвеждащо и опасно. Не се намираме в диагностична лаборатория за манипулации инвитро. Става дума за средата, в която живеят хората и следователно този параграф ни създава проблеми. Е, би трябвало населението да участва в вземането на решения както от страна на Европейската комисия, така и от страна на държавите членки. Една логическа стратегия би трябвало да се опре върху тези е, основни елементи – устойчиви видове транспорт, възможности за създаване на зелени работни места и опазване на околната среда. Благодаря. Thank you very much. And now for the Greens, Mr. Благодаря, господин Шлек. Е, е, на... Благодаря, господин председател. По отношение на този проект на становище, както обикновено казваме, Макрорегионите са много добър подход към управлението на местните общности в Европейския съюз и те допринасят за оползотворяване в по-висока степен на средствата на Европейския съюз, защото чрез съвместни усилия се стига до устойчиви решения, устойчиви както економически, така и от екологична гледна точка. Приветствам този доклад, тъй като засяга много сериозни екологични проблеми и ги излага правилно. Но бих искал е, да предложа три разсъждения, с които той да бъде допълнен. Първо, този регион, който се намира в самата сърцевина на Европа и е коридор свързващ севера и юга, е под силното влияние на човешкото въздействие. Тези пътища, които се строят там, се отразяват върху околната среда и могат е, да допринесат е, за най-различни видове замърсяване, включително шумово замърсяване. Затова когато започне изпълнението на големи инфраструктурни проекти, като да кажем тунела между Лион и Торино, трябва да се направи оценка на въздействието и на други инфраструктурни проекти, като например новия тунел, който планира да построи Швейцария, за да се знае какво е съвкупното отражение на цялата тази инфраструктурна дейност. Второто, което искам да кажа, е свързано с Алпийските реки. Неодавна в парламента бе представено изследване, според което само 10% от реките в Алпийския регион не са е, по някакъв начин свързани с канали. Това е направено, за да не се стига до е, наводнения и за да се използва потенциала на хидрологичните ресурси. Но трябва да сме наясно, че когато впримчваме реките в мрежа от канали, ние губим, например, губим традиционния риболов и губим също така част от традиционните в този регион рибни запаси. Бих желал да се спра и на отражението на туризма. Обеден съм, че туризма трябва да бъде устойчив, тъй като съвсем очевидно промените в климата засягат и този регион. тла. Знаем, че понякога ски курортите е, си служат обилно с изкуствен сняг. Аз съм против тази практика. Мисля, че тези три елемента задължително трябва да бъдат подчертани в доклада, за да се допринесе за по-доброто управление на Алпийския регион. Uh, à mon tour uh, de remercier Madame le Госпожа Дорнано, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за работата, с която съм съгласна. Особено ми допада това, госпожо, че вие не се фокусирате само върху економическия аспект на околната среда. Ние в момента трябва да извършим средносрочен преглед на стратегията за биоразнообразието и в този смисъл приветствам вашия доклад. Трябва да мислим за биоразнообразието и за пейзажа, за културно огромното е, многообразие и богатство, което представлява нашето пространство. Е, затова ние е, смятаме, че е редно да обърнем особено внимание на опазването на околната среда. Това е в интереси на нашите съграждани. Тук е необходимо да мислим за транснационални действия и действия на европейско ниво в опазването на околната среда. Наистина, заетостта не е част от макрорегионална стратегия, а комисията като че ли акцентира повече върху нея, отколкото върху една такава сфера, като тази, която обсъждаме в момента и която естествено се поддава на транснационални действия. Тук трябва да не допринасяме а, чрез съдействията си а, за предизвикване на катастрофи и неблагоприятни климатични явления, които имат последици далеч извън мястото им на проявление. Искам а, да ви попитам, а, госпожо, а, какво мислите за разпространяването на информация сред местните органи и сред местното население? А, смятам, че а, е, когато е, трябва е, да се опрем на националните и регионалните органи, имаме известни ограничения от гледна точка на макрорегионалната стратегия. Би трябвало повече да мислим за ефективността. Благодаря, господин Дорфман. Благодаря. <clears throat> Мисля, че докладчицата е представила много интересен документ. Някои неща бяха вече споменати от колегите. Няма да ги повтарям. Мисля, че може да се каже, има стабилност на економическата активност в Алпийския регион и това е една добра предпоставка за това хората да си останат в Алпите повечето хидрогеологични проблеми, които имаме в Алпите, се опират до това, че, че много от фермерите се оттеглят от селско-стопанската дейност. Аз живея в сърцето на този регион и мога да кажа, че има прекалено малко механизми за регулиране на семеползването. Е, така че мисля точка 6 в която става дума за регулиране на земите и точка 7, в която става дума за защитените зони и, и, и които биват определени като лаборатории, мисля, че формулировките тук няма да функционират добре. Искам да кажа, имаме достатъчно механизми за защита за защита на селско-стопанската дейност. Прекалено регулиране ще осложни живота на хората. Сега, хубаво е, че се говори за биоразнообразието. Има мечки и е, вълци вече в Алпите, но ако дете е по пътя за училище бъде пресрещнато от вълци или мечки, това никак не е весело. <clears throat> <clears throat> Искаме ли да имаме 100 вълка в Алпите или искаме да имаме хора в Алпите, които живеят спокойно? И не пропъждаме хората към урбанизираните региони. Така че аз в този смисъл ще направя предложение за изменение. А, освен това за реките, Искам да ви поканя да видите какво се случва, когато вали и реките не са регулирани. Има наводнения, така че когато колегите казват, че има прекалено голяма регулация на реките, това не е лошо, защото а, хидро, хидрогеологичните предизвикателства при нерегулираните реки са много големи. Така че хубаво е да има поглед отвън върху региона, но важно е да, да има и поглед отвътре. Сега за е, изкуствения сняг. Ми, ние трябва да живеем в Алпите от нещо. И когато няма естествен сняг, имаме нужда от изкуствен сняг крайна сметка изкуственият сняг е просто вода, е, която напоява региона. Това не е страшно. Това осигурява поминък на хората. Киваймаче на умиски остете. Жак Ростет. Благодаря, господин председател. Аз самата съм избрана в избирателен регион, който обхваща френските Алпи и за това съм много чувствителна към това разискване. Мисля, че наистина Европейската комисия трябва да помисли за развитието на Албийския регион, който има прекрасен потенциал. Независимо дали става дума за околната среда, за земеделието или за скотовътството, или пък за туристическия сектор туризма трябва да бъде устойчивост и то, това може да бъде в интелигентно съчетание с поддържането и опазването на биосистемите. Това е от основно значение за Алпийския регион. Някои а, селски райони там са много слабо населени и економическите перспективи са твърде оскъдни. Това също трябва да имаме предвид. Е, за това ми се иска в е, това становище да се обърне малко повече внимание на туризма. Зная, че туризмът не е наш ресор, така да се каже, но извеждането на преден е, план и оползотворяването на природните и културни богатства на този регион за туристически цели може да бъде подчертано. за точка от преамбюла А се говори е, за спазване на принципите на устойчивото развитие. С това всички сме съгласни, но тази идея не бива да противостои на идеята за туристическо развитие, в частност скиорството, е, защото то има много голям економически потенциал. Разбира се, при условие, че има достатъчно сняг. Преди близо три години приехме текст е, за оценка на отражението върху околната среда. И там предписанията са толкова тежки, че се сложи спирачка на развитието на инфраструктурата, особено в връзка с тъй наречените зимни станции. Да, трябва да опазваме околната среда, но развитието е също от основно значение. Когато нашата колега говори за инфраструктурата и тунела между Торино и Лион, искам да ви кажа, че от френската страна на Алпите Движението на тежкотоварни автомобили е наистина изключително затруднено. Следователно, изграждането на този тунел ще улесни транспорта, като се запази качеството на въздуха. Мисля, че трябва да мислим за всички аспекти а, едновременно, а не да се опитваме да бъдем съдници на един или друг аспект. Благодаря. Сега господин Педърде. Малипа, господ председник. Зало съм весел да прихая... Благодаря, господин председател. Много се радвам, че най-накрая осъзнахме факта, че трябва да възприемем обща интегрирана стратегия. Тази стратегия трябва да бъде използвана, за да се определи нашият подход към Алпийския регион. Това е един от най-привлекателните региони в Европа и също така екологично много чувствителна зона в Европа. Това също изисква внимание. Много се радвам, че господин Дорфман говори за хората. Трябва да мислим преди всичко за хората. Колко души живеят всъщност в Алпийския регион? Естествено, економическите възможности там се различават от тези в равнинните райони. Трябва да направим необходимото за запазване на културното наследство в Алпийския регион. Това наследство се нуждае от специално внимание. Европейският проект предполага съвместна работа и мисля, че ние трябва много внимателно да планираме и да координираме цялата си дейност. Мисля, че това е, е подходящ е, момент е, за нас да дадем по-голям принос и за устойчивото развитие. Чрез Алпийския регион можем да демонстрираме силата на европейското мислене, да използваме интегрирани концепции, да изработим единна стратегия, в която да са отразени проблемите и на туризма, и на земеделието, и на инфраструктурата. Чуха много положителни коментари по време на това разискване и съм с убеждението, че сме на една позиция. Благодаря. Сега След като изслушахме членовете на комисията, бих желал да дам думата на Европейската комисия, за да ни запознае със своето виждане. Äh, И от наша страна искаме да благодарим за приноса на докладчицата. Ще съм кратък. На първо място приветстваме, че още в началото се посочва, че околната среда е всеобхватно понятие. Освен това, относно алинея 2 или параграф 2, искам да посоча, че стратегията, която е изготвена и всичките подготвителни действия са извършени от ръководната комисия. Прави се опит да се обхване регион, който излиза извън рамките на самата конвенция за Алпите. Обхваща и територии в Германия, част от Бавария. Може би параграф 2 трябва да бъде формулиран по-широко обхватно. Има и области като, или градове като Мюнхен, Милано, Лион, които са много гъсто населени в самите региони има възможност да се извършват економии. Може би това да се посочи в този параграф. Още не е сигурно дали все пак този регион няма да се разрасне във Франция имаше наскоро регионална реформа. Може и Бургундия да бъде добавена като регион. Може да се добавят и други области, които са в периферията на Алпийския регион. И това всичко да бъде взето предвид при така наречената екологична свързаност. По параграф 4. Според нас той не е достатъчно всеобхватен относно екологичния стълб и енергията. Те са включени в деветия параграф, но 5, 6 и 7 стълб не обхващат само проблемите с климата, но обхващат и други аспекти. И ще е добре, ако в параграф 4 се добавят някои неща. Казаното от ГД регионално развитие по тази тема ще дам думата на моя колега от ГД Околна среда, за да каже какво има той да каже от тяхна гледна точка. Благодаря ви съвсем накратко по основните теми в този дебат. Параграф 7, който се отнася до защитените природни области. Да, е, положително отношението ни към тези защитени области. Това е посочено и в стратегията, но може би тази формулировка за тези лаборатории или области, които представляват лаборатории, може да бъде ем, преработена. Освен това, искам да направя коментар свързан с, нещо, което може да е полезно, да се включи препратка към Алпийската конвенция. Алпийската конвенция обхваща почти всички страни, обхванати от стратегията, включително и Монако е част от конвенцията, но не е част от стратегията. Много важно, освен да се припомни, че Европейския съюз е договорна страна, по Алпийската конвенция. Конвенцията представлява нам много солидна рамка за всички действия, които ще бъдат предприяти в рамките на стратегията. Тук не става въпрос само за екологичния стълб на стратегията, но и за всички останали области. Има и протокол за транспорта в рамките на Алпийската конвенция, например ще се изгради платформа за сътрудничество в рамките на, на която са изготвени инициативи и документи, които също имат положителен принос към стратегията. На 23 май 2013 година има ем, документ изготвен на Европейския парламент, където се посочва да се приведе в съответствие Опийската стратегия към Опийската конвенция, т.е. отново казвам да има препратка към конвенцията и да се посочи още веднъж екологичният аспект в стратегията. Нека да ви припомня какви са сроковете. 24 февруари срока за измененията на 18 и 19 февруари ще се, обс... ще се гласува тук в гласуването в Реги, юни на 15 и 16. Гласуването в пленарна зала трябва да бъде потвърдено допълнително. Сега докладчицата има думата. Благодаря на всички колеги, благодаря и на представителите на комисията. Всички коментари бяха много полезни. Нека да внеса яснота. Има някои елементи от този доклад са породили някои предположения, които всъщност не са били включени от мен. Трябва да се концентрираме върху планинските региони. В този макрорегион има и градски райони. Това трябва да се има предвид. Земеползването, например, това беше тема, която беше спомената. Аз съм съгласна, че ем, темата с, с земеползването ем, не е тема, която да речем засяга по еднакъв начин хората в планинските региони хората в градовете. В Генуа, например, има проблеми с наводненията и те а, са предизвикани от това, че много планински региони са изоставени и там не се извършва нито селско-стопанска, нито друга дейност. В а, други региони обаче а, земеползването е много интензивно. Трябва да го имаме предвид това, защото някои от мерките, които се прилагат в градските райони, могат да не са удачни за планинските региони. Трябва да се опитаме този аспект да бъде много ясно посочен. Знам точно какви проблеми съществуват в планинските региони и а, за това ми се ще това становище да доведе до допълнителни осложнения под каквато и да е форма. Същото се отнася и до защитените области. Не искам да кажа, че туризмо. Да изградим просто е така природни паркове. Но говорихме за туризма. Има данни, които посочват, че там, където има природни паркове, природни защитени области, там туризма се развива много добре, т.е. те имат и своето економическо и стопанско значение. Може би да променим формулировката, добре, но относно туризма, там където има установени практики и те се отразяват положително върху поминъка на хората, защо не? Но ако не е така, то тогава съответната процедура не е установена. Относно инвестициите, да, съгласна съм с казаното от комисията. Инвестициите се свързват винаги с смягчаване на последиците от измененията в климата, но какво имам предвид аз под инвестиции? Да има план за макрорегиона и всички заинтересовани страни да бъдат призовани да работят по координиран начин, да се използват инвестиции структурните фондове, други фондове, да се използват европейски проекти да се използва и планът на Юнкер, защо не, всичко е насочено в тази посока, а, за да бъдат създадени екологосъобразни работни места. Ами, почти всичко мисля, че казах. В тази връзка още нещо. Следващата седмица е краята за внасянето на измененията и ще видим кои аспекти ще бъдат включени посредством измененията наистина съм готова да изготвя становище, което да бъде подкрепено от всички. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка от дневния ни ред. Това е документ за напредъка в областта на енергията на възобновяеми източници. Докладчикът е Мариана Петир. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, днес имам възможността да представя становището на комисията ЕМВИ по въпросите за напредъка в областта на ВИ. С началото, като за начало искам да ви информирам за проблема, свързан с поделените компетентности, свързани с ВИ и доклада за напредъка. Става въпрос за тези споделени компетентности между ИТРЕ и ЕМВИ. Господин Лавия поиска прилагането на член 53 от правилника, така че ЕМВИ да получи този така наречен екостатус в сравнение с комисията ИТРЕ все още не е постигнато съгласие. 1500 са знаците, които а, може да се включат в този доклад и това е недостатъчно. В този доклад се фокусирам изключително върху въпроси, които попадат в а, полето на действие на тази комисия, а именно кръговата економика. ВИ са част от политиката за климата и енергетиката. Постигането на заложените цели ще допринесе за успешното прилагане на политиката. Директивата за ВИ включва правно обвързваща цел, а именно 20% ВИ до 2020 година и 10% ВИ в транспорта, 20% за промишлеността. Освен това има и обвързващи национални цели до 2020 година. Ще се фокусирам върху значението на постигането на тези задължителни цели – по отношение на ВИ до 2020 година на европейско ниво и на национално ниво. Освен това, в рамките на споразумението, което беше постигнато по време на климатичната конференция в Франция, трябва да кажа, че комисията е отчела, че е постигнат напредък при изпълнението на целите. Като докладчик смятам, че напредъкът е много важен и а, страните, които изостават, трябва да бъдат насърчени да предприемат необходимите допълнителни мерки. Смятам, че е важно да се подчертае, а, че. А, е, е необходимо да се използват тези веи, които са адаптирани към климата и към географските области. Трябва да, да работим така, че да сме в унисон с околната среда и климата. Технологията има най-малкото негативно въздействие върху околната среда. Относно транспорта и използването на течни и твърди горива, нашата комисия трябва да изрази е, своята загриженост е, по отношение на напредъка. Трябва да има ясна визия за развитието на биогоривата, течни и твърди за периода след 2020 година. Трябва да се помисли за нови поколения такива горива и да се помисли за създаването на екологосъобразни работни места и да няма негативни последици върху от пряката промяна на земеползването. Освен това, е необходимо да анализираме съществуващите критерии за устойчивост, като се включат е, други биогорива, като биогаз и е, твърда биомаса, е, както и вноса на такива горива от трети страни. Всичко това трябва да бъде обхванато в законодателния пакет за кръговата и економиката. Комисията много често посочва в своите документи, че е необходимо да има по-добра синергия и последователност при изпълнението на европейските политики. Когато говорим за климата, селското стопанство, екологията, управлението на отпадъци и така нататък. Както вече казах, текстът е, е с ограничен обхват. Аз ще внеса допълнителни изменения да, да речем, да се изпрати привис към държавите членки, за да положат усилия да постигнат заложените цели и да спазват а, сключените споразумения и не на последно място се вземе преди директивата за а, енергетиката. Нека колегите да внесат изменения, за да дадат своя принос към доклада. 24 февруари е срокът за внасянето на измененията. Съвместно с докладчите в Сянка ще разгледаме всички ваши изменения, за да можем да изготвим становище, което да бъде подкрепено от всички следващия оратор. Dziękuję pani poseł sprawozdawczyni za Благодаря. Искам да благодаря на докладчицата за изготвеното от нея проекто становище. По-малко от 5 години ни остават до 2020 година. Както се вижда, трябва да ем, се справим за постигането на тази цел за този период, именно постигнато на 20% дял на ВЕИ. Някои страни ще се справят, а други ще имат затруднения. Предстоящия период е много важен, защото ще можем да си направим изводи за бъдещето. Някои държави членки имат много голям потенциал по отношение на ВИ, силни ветрове и много е, слънце. Други имат е, привилегии, свързани с е,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 а други а, страни могат да се възползват от своето географско положение. Искаме да постигнем положително въздействие и да намалим негативното въздействие върху околната среда. Този подход трябва да отправна точка за използването на ВИ и изпълнението на политиките, свързано с тях. Държавите членки трябва да се постаряват да изчерпят своя потенциал, но няма как да се налагат нереалистични цели. Трябва да има повече поле за действие, като се предвиди и допълнително финансиране. ВИ ще се използват, разбира се, така че да се отполза за всички. И най-вече, що се отнася до използването на енергия от моретата и подводните водоисточници. Има доклад от Европейската комисия по тази тема. Процентът на биогоривата е едва 5% в някои сектори. Економическата ситуация не е много ам, благоприятна, защото цената на твърдите горива и течните горива е паднала. Не трябва да се впускаме в прибързани заключения. Трябва да изчакаме и да видим какво ще ни представи бъдещето следващия оратор. Grazie Presidente. Innanzitutto voglio complimentarmi con la relatrice per il lavoro svolto. Благодаря. Първо поздравления за докладчицата за отличното проектостановище, изготвено от нея. Много е важно ВИ да бъдат сложени в центъра на дискусиите за енергетиката. Много е важно а, да се използват ВИ, за да се постигнат целите заложени по време на конференцията в Париж. Държавите членки а, са предприели мерки, но някои от тях не са а, постигнали все още заложените цели. Може би трябва да се създадат допълнителни стимули. Държавите членки трябва да изготвят, може би, приоритети, свързани с ВЕИ, които да имат по-малко негативно въздействие върху околната среда и биоразнообразието. Повече усилия са необходими в а, областта на транспорта. Целта е 10% дял на ВИ. Колегата ни се е справила много добре, но може би има възможност за допълнителни предложения. За да могат да се изпълнят целите до 2020 година, трябва да се концентрираме върху ВИ и в тази връзка държавите членки трябва да бъдат призовани да използват всяка една възможност да се възползват от инструментите за сътрудничество, за постигане на нови споразумения. Трябва да има по-висока степен на сътрудничество между държавите членки и това ще доведе до гарантиране на ефективните доставки, гарантиране ефективни доставки на ВИ. Освен това, трябва да се окаже по-голяма подкрепа на ам, институтите, които извършват научно-изследователска и развойна дейност в тази област. Така или иначе ВЕИ трябва да бъдат заложени в по-голяма степен а, в развитието на горива от ново поколение. ВЕИ са много важни не само по отношение на околната среда. Те могат да помогнат да се ам, гарантира сигурността на енергийните доставки, и а, е, освен това да има допълнителни ползи за потребителите в а, е, областта на ВИ. Има възможност за конкурентоспособно, за създаване на нови работни места и същевременно ще се а, а, направи нещо за премахване на енергийната бедност. За периода 2020-2030 е важно да се създадат нови средства за финансиране, така че да се доразвие, доразвие производството на ВИ. Не говорим а, само за високи сметки, които ще бъдат платени от потребителите. Трябва да има и други е, източници за финансиране на ВИ моята група, политическа група, ще представи няколко изменения в този смисъл и се надявам, че ще постигнем съгласие с за Тя си свърши отлично работата. Селимович. Господин Селимович, благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчицата за много важния доклад, за многостройния доклад. Ние Смятаме, че намаляването на емисиите от парникови газове са една от основните цели, които трябва да постигнем в рамките на Парижкото споразумение, ако искаме да постигнем <clears throat> целите, поставени от Европейската стратегия. Е, виждаме, тук може да се направи още много. Особено сме загрижени, че няма да постигнем целта от 10% възобновяема енергия в сектора на транспорта. Секторът на транспорта е един от основните сектори, който е увеличил парниковите си емисии през последната година. Единственият сектор, който през економическата криза увеличи емисиите. Смятаме, че е, за да постигнем целите, за възобновяемите източници, транспортния сектор играе тук ключова роля. <clears throat> В този смисъл ние бихме искали да заострим формулировките, отнасящи се до транспортния сектор. В този смисъл ще внесем изменения. Благодаря още веднъж. Благодаря и на докладчицата за изготвянето на този строен доклад. Благодаря, госпожа Килонен. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportöörille. Благодаря. Благодаря на докладчицата за нейната чудесна работа. Е, когато говорим за климата, трябва да погледнем по-общата перспектива. Не бива да се спираме до хоризонта 2020, трябва да погледнем отвъд него. Ако искаме да постигнем парижките цели, трябва наистина да се постараем да намалим парниковите газове и да се съсредоточим върху енергийната ефективност. 46% от енергията се използва за отопление и охлаждане и само 10% от тази енергия е, е произведена от възобновяеми енергийни източници. Този процент е много малък. Би трябвало да може да използваме повече геотермална енергия за отопление и охлаждане. Това винаги е една добра альтернатива. 26% от електрическа енергия се генерира от възобновяеми енергийни източници, а 10% е генерирана от енергия от вятър и слънце. По отношение на слънчевата енергия, ние сме много зависими. Би трябвало да използваме повече а, енергията на вълните. Но за тази цел трябва да проведем повече изследвания, за да може да използваме пълния потенциал на вълните. Сега за транспортния сектор. Целта е 10% възобновяема енергия. Биогоривата тук са ключови. Много сме далече още от тази цел от 10%. Може да произвеждаме повече биогорива, но може да използваме и други суровини, не само тези, суровини, които могат да бъдат използвани за хранително производство. Например, отпадъчни вещества от промишлеността могат да бъдат използвани по-добре. Ако говорим за кръговата економика, трябва да мислим и за вторичните отпадъчните продукти от рибарството и промишлеността като суровини за биогорива. Ако, произвоз... ако произвеждаме енергия от отпадъци, това е 100% възобновяем източник в този смисъл. Когато говорим за управлението на дървесната промишленост, цикълът тук е са десетилетия. А, така че нека помислим и за по-точни критерии за това, кое е възобновяем енергиен източник. Има различни форми на възобновяеми енергийни източници и нека ги използваме. защото става дума в крайна сметка за бъдещето ни, и за бъдещата политика за климата. Може да създадем чрез една такава бъдеща политика много работни места, нови работни места. Благодаря на докладчицата, смятам, че този текст е добра изходна точка за бъдеща работа. Благодаря, госпожа Алкен. Благодаря, господин председател много е важен на тази област, защото това е централна област за целия зелен сектор. Трябва да насочим вниманието си не само върху биомасата. Ако го сторим, това ще е грешка. Биомасата е един ограничен ресурс. Много е важно за целия природен цикъл да имаме биомаса за целия за целия природен цикъл биомасата трябва да се управлява устойчиво. За това не може да се каже, че е, само транспортния сектор трябва да постигне своята цел чрез биомаса и биогорива. Ето, електрическите коли, електрическите коли са една добра альтернатива, особено ако използват енергия, произведена от устойчиви източници. Тоест, какво ни липсва? Липсва ни един истински енергиен съюз. Е, той е необходим, за да използваме ефективно и устойчиво на личната енергия, включително и в транспортния сектор. Това са основни въпроси, свързани с биомасата. Освен това, трябва да погледнем, погледнем и някои аспекти за природната среда, въздействието върху природната среда. Надежността е важна на използването на традиционните енергийни форми. Е, те са субсидирани много повече от възобновяемите енергийни източници. Това, този факт също трябва да бъде взет предвид. Стратегиите за инвестиции трябва тук да бъдат преосмислени, защото ако искаме да използваме ос устойчиво ограничените ресурси, трябва да направим именно предложения, които са насочени към реалността, към реалното използване на съществуващите ресурси. В каква степен трябва да използваме биомасата, биогоривата, е, е, които наистина трябва да използваме, тук трябва да намерим един добър баланс между биомасата и другите форми на енергийни източници. Благодаря. Благодаря за това, че това досие може да бъде третирано тук в нашата комисия, защото не само економическите интереси са важни при, при тези въпроси. Благодаря. Благодаря госпожа Кастингер. Благодаря, господин председател. От моя страна също много благодарности на докладчицата за това становище. Темата е много важна. Много неща бяха казани от госпожа Алкен за биомасата и то повечето негативни, но аз не съм съгласна. Миналата година приехме стратегия в Европейския съюз, в Европейския парламент, стратегия за биомасата, за дървесната биомаса. Е, ясно, е, биомасата не е ограничена, това не е така. Биомасата се възпроизвежда. И откъде идва биомасата? Много лесовъди в Европа се грижат за едно устойчиво управление на биомасата, е, лесовъдите управляват биомасата а, разумно и устойчиво, така че аз бих предложила тук, точно в тази област, да насочим усилията си и да, да погледнем нещата със свеж поглед. Сега, <clears throat> има предимства за някои страни, когато става дума за соларната енергия и за енергия от вълни или вятър. Да, така е. Но така или иначе тези ресурси трябва да бъдат използвани и тук лесовътството може да бъде много полезно. Това трябва да е по принцип нашата ориентация за бъдещето. Благодаря. Господин Павел. Докладчицата дали е все още тук? Извинявайте, не ви видях. Благодаря ви. Мисля, че трябва да сме внимателни, когато говорим за биомасата. Да, тя е възобновяем източник, но тя може да бъде използвана и употребена много по-бързо, отколкото смятаме. Това е поне така за Обединеното кралство, защото внасяме биомаса, палети, биомаса от щатите. Това е основен въпрос. Имаме нужда а, от устойчиви критерии, когато, например, работим с дървесни палети. Може да използваме тази биомаса по устойчив начин, но може да използваме и по неустойчив начин. Тези палети предоставят един от най-големите компоненти за възобновяема енергия в Европейския съюз и тя ще продължи, този елемент ще продължи да нараства, да увеличава своето значение е, и употребата на този вид биомаса е застрашено, ако не сме внимателни. Така че имаме нужда от критерии за устойчивост. Може би трябва да помислим и за прак – прак, който не бива да бъде надвишаван. Улавянето и съхранението на въглеродни емисии. Това също е нещо, което трябва да бъде преосмислено. Трябва тук също да има определен прак. Има и възможност е, за, има възможност за преходен период за използването на дървесни палети, може би 10-15 години през което време да се помисли за други альтернативни решения. Така че, критерии за устойчивост, това е важно, от е, преходен период и въвеждането на съхранение и улагане на въглеродни емисии. Освен това, каскадното използване на, на дървесен материал, това е също нещо много важно. Тук трябва да имаме споразумение. Има други гласове, които говорят за използването на дървесен материал. Има конкуренция за използването на дървесен материал и горенето му не е непременно най- добрата стратегия за намаляване на въздействието от климатичните промени. Може да се правят други неща да, да се правят продукти от дърво, така че изгарянето му не е непременно най-удачното му употреба. Благодаря. Господин Лисе, благодаря. Благодаря на Мариана Пети за нейния, за нейния проект, проектотекст. Ясно е, че Възобновяемите енергии са много важни за опазването на климата, за индустрията, но също така и за независимостта на Европейския съюз от енергиен нос. Вчера чух едно изказване на анализатор, който работи в областта. Има очакване на експертите, че възобновяемите енергийни източници ще играят все по-голяма роля и това отсветява движението на цените на петрола, например, и на други е, енергийни източници. Пазарът вече се наглася да поеме концепцията за цените на възобновяемите енергийни източници. Сега, за целите, нека ги погледнем отново. Да видим къде има проблеми. Не всички стратегии се движат в правилния курс по отношение на 2020, а какво е правното основание за положението след 2020? Добре, правното положение в момента имаме цели, трябва да ги постигнем, но нека комисията помисли и за това не бива да сме нехайни, ако държавите членки не се движат в правилната посока. Сега, колегата от социал-демократите каза, че потребителите плащат прекалено много. Има прекалено много трансгранично сътрудничество, което се използва по различен начин. Има региони, където отношенията не са оптимални, има цени, където в тези, които, в този регион, в, които в тези региони са прекалено високи, в сравнение с други региони, където а, умрежаването не е достатъчно е гарантирано. Въпросът обаче за мен е какво ще се случи след 2020. Според мен тази директива е наполовина успешна. Трябва да имаме система, която да използваме, над която да надградим. Европейският съвет реши да няма обвързващи цели. А за мен това е много-много жалко. Ние трябва да се застъпим за това, да имаме едно решение през следващите седмици, да постигнем целите си Европейската комисия и Европейският съюз заложиха обвързваща цел от 27%, но никой до момента не е задал метода по който да се постигне тази цел. Това беше грешка. Е, комисията и съветът би трябвало първо да помислят как е, да постигнем тази цел преди да кажат, че предишният метод вече не е валиден. Трябва да имаме метод за постигане на целта. Това е моето послание. Благодаря. Thank you very much, uh, Miss, uh, Miss Schleck. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uh, Evo, mislim da je izvesteljica... Gospodin Skrđić. Благодаря, господин председател. Докладчикът е засегнал становището си много важни въпроси. Длъжни сме да подчертаем регионалния потенциал в този случай тъй като интензивните инвестиции могат, т.е. липсата на инвестиции могат да бъдат с отрицателно отражение както върху общественото мнение, така и върху економическото развитие. От друга страна, ако разходите е, за възобновяеми енергийни източници са прекалено високи, това също би имало отрицателно отражение. Евростат неодавна обнародва данни, според които 9 от 28-те държави членки са постигнали целите за Европа 2020. Трябва да се запитаме как е събрал тези данни Евростат. Защото в много държави членки тук са регистрирани успехи. А от друга страна има съобщения е, и доклади в смисъл, че доста държави членки не са постигнали целите си, че почти никой не ги е постигнал и че има държави членки, които може би няма да ги постигнат и до 2020 година. За това ме интересува как Евростат е стигнал до данните, които съобщава. Трябва да преразгледаме цифрите. Възможно е някои държави членки да са наценили резултатите си с 4-5%. Thank you very much. И, и това е, може да ни заблуди. Господин е, Фелнер, благодаря. Е, няколко общи въпроса първо. Швеция е малко странна държава. Мисля, че сега имаме най-големите гори в Европа, а само преди 50 години бяхме обезлесени. Въведохме горска политика и горите се върнаха. Е, ние е, сме е, чувствителни към проблемите на колеги от други страни, които може би са обезлесени от преди хиляда години, но още не са си представили каква политика трябва да разработят, за да си върнат горите. Два конкретни примера и въпроса. Как да използваме горите? Как да ги използваме дървесината? Смятаме ли, че най-добре е да има планова економика, при която политиците решават как да се използват горите, или е по-добре да дадем на собствениците възможността да вземат тези решения? Второ, критерият за устойчивост е фундаментален, но трябва да помним, че няма критерии за устойчивост за твърдите горива, за петрола и за газа. И колкото повече прегръщаме възобновяемата енергия, тази, която се генерира от горите. Колкото повече укрепваме тези критерии, толкова повече възобновяемите енергийни източници ще бъдат неконкурентоспособни спрямо твърдите горива. И това ще ни кара все повече да се връщаме към твърдите горива. Ако направим критериите за устойчивост толкова сериозни и тежки, че е, възобновяемите енергийни източници да не могат да се конкурират. Има много възобновяема енергия. През 2013 е, година 52%, даже повече от 52% от нашата енергия идваше от ВИ ние сме на първо място в Европа, втора е Латвия с 37,5%, но това не ни удовлетворява. Искаме повече. Искаме да стигнем по-далеч. Значи трябва да свалим данъците за ВЕИ. Това направихме най-напред, но напоследък се наложи отново да увеличим драстично данъците за ВЕИ, защото комисията заяви, че намаляването на данъците за ВЕИ било държавна помощ. Много е трудно да обясните това на хората. Аз проверих веб страницата на Комисията за държавните помощи и там се казва, че е законно да се използват държавни помощи в борбата с промените в климата. И ето, когато хората получат сметките си за електричество, те виждат, че ако използват ВИ, Сметките им са все по-високи, защото според Европейската комисия ВИ трябва да се облага с по-високи данъци. Може ли комисията да обясни това? Ние искаме да надминем нашите 52%, стремим се към 100% енергия от ВИ. Това означава, че трябва да използваме всичките си варианти и не бива Европейската комисия да е препятствието по нашия път към общество, в което се използват възобновяеми енергични източници енергийни източници. Благодаря. Благодаря, господин Далчо. Благодаря, господин председател. В разискванията на едно проекто становище има значение качеството, а не количеството. Искам да коментирам качествата на документа. Ще се спра на един показател. Когато говорим за биогоривата след 2020 година и за перспективите след 2020 година, в текста се казва, че трябва да стимулираме използването на биогорива от второ или трето поколение. Водорасли, целулоза, а не да се ориентираме към използване на биогорива от първо поколение, такива, които се извличат от земеделски култури. Сега обаче създаваме проблеми на производителите на биоетанол. През 2015 година в Унгария капацитетът за добив на биоетанол беше е, разширен. Един американски е, инвеститор е, планираше да изгради мощностите в Харватия, но след това се отказа и дойде в Унгария. Един милион тона царевица трябваше да се използват за производството на биоетанол. Цената на петрола беше 144 е, долара за барел. Е, не знаем обаче как ще изглежда тази цена през 2020 година. Ако започнем да използваме царевица и след това цената на петрола се увеличи, тогава е, земеделците ще е, се стремят да се конкурират и все повече и повече да продават царевицата си за производство на енергия, а не за храна. Е, Затова трябва изключително, внимата, да, изключително да внимаваме. Наистина трябва да обърнем внимание преди всичко на продуктите от второ и трето поколение и да ограничим използването на хранителни култури за производството на енергия. Благодаря, господин Петерле. Прочевалка <clears throat> Петирева се лотила. Благодаря, господин председател. Докладчикът е подходил към становището много детайлно. Все едно е доклад и аз съм много благодарен е, за тази задълбоченост. Няколко общи съображения. Докладчикът поставя два важни акцента. Първо, върху последователността и след това върху детайлизираността. Ние имаме много амбициозни цели във връзка с възобновяемите енергийни източници – и знаем какви са слуховете, които се е, движат е, около нас, е, включително и в парламента в това време на рецесия. Трябва да се стремим към намаляване на различията между държавите членки. Погледнете само статистическите данни и вижте колко много се различават политиките на държавите членки и колко различни са резултатите, които те постигат. И второ, искаме се да се спра на е, увеличаването на финансирането за инвестиции по линия на ОСП е, за възобновяема енергия. Статистически е, земеделието е дребен потребител на енергия в сравнение с други отрасли, но потенциалът на земеделието да допринася за производството на енергия от ВИ все още е недооценен мисля, че също така трябва да използваме всички средства, които са ни на разположение в общата селско-стопанска политика, за да подкрепим производството на възобновяема енергия в земеделието, в горското дело и в хранително-вкусовата промишленост. Благодаря. Сега трябва да изслушаме комисията. Моля тя да предложи коментара си върху чутото. Комисията проблеми ли има? I'm sorry. Благодаря и извинете. Добро утро. Комисията е, много се радва е, за възможността да участва в е, тези първи дебати и се е, надяваме, че ще участваме и по-нататък в работата върху досието, включително и чрез измененията Конференцията на страните КОП-21 е, очерта пътя за разтоварване на нашата економика като цяло от въглерод. Както знаете, Европейският съюз тук има водеща роля в света и е много важно да запазим тази водеща роля. В този контекст Енергийният съюз ще изисква да се трансформира из основи европейската енергийна система. Това ще изисква и безпредседентно развитие на възобновяемите енергийни източници, за да могат да бъдат постигнати амбициозните цели в рамката за 2030 година за енергийните и климатични цели. Ние искаме да има задължителна цел поне 27% дял на ВИ в потреблението на енергия. В момента има национални задължителни цели и така ще бъде до 2020 година, но към 2300 година искаме да възприемем общо европейски задължителни цели, това ще даде големи възможности за инвестиции. Разбира се, при условие, че националните политики на държавите членки защитават усилията на инвеститорите. Това е особено важно, ако искаме да получим тези огромни инвестиции, от които се нуждаем. Привличането на инвестиции в Европа изисква категорични и солидни ангажименти от страна на държавите членки във връзка с техния енергиен микс, както и предвидима нормативна уредба както на национално, така и на европейско ниво, като се ограничават е, излишните разходи. Към края на годината комисията ще предложи така наречения пакета за ВИ е, ще е, предложим проект за ревизиране на е, директивата, както и ще се опитаме да преразгледаме нормативната уредба за биоразнообразието. Що се отнася до 2020 година и целите за този период, е, много е важно държавите членки да постигнат е, тези цели, за да можем да продължим напред. Е, последните цифри в тази връзка показват, че днес делът на ВИ в в крайното енергийно потребление е 16%. Това е около 27,5% в електричеството, 18% в отоплението и 6% в транспорта. Днес сутринта беше подчертано, че транспортът доста изостава от към внедряването на възобновяеми енергийни източници. Девет държави членки и явно са изпълнили днес целите си, които трябваше да постигнат към 2020 година, т.е. те изпреварват останалите три държави членки, вървят много бързо. Те са изпълнили целите за 2020 още тази година, през 2016. Останалите държави членки общо взето вървят по пътя, но има една обезпокоителна група от 6 до 8 държави членки, които се нуждаят от много повече усилие, за да изпълнят задължителните национални цели през 2020. 2020. Необходими са допълнителни усилия от тяхна страна. Господин председател, е, Обръщам се и към докладчика. Моля да ми позволите да коментирам параграф 6 от проекта на становище. Смятаме, че е, критерии за устойчивост е, при всички ВИ ще бъдат уместни, но по-скоро разработването на такива критерии е уместно, само че не за всички видове възобновяеми енергийни източници. Имате ветрогенериране, геотермални проекти и а, там а, проблемите е, се решават чрез действащото законодателство на Европейския съюз в е, екологичната сфера, включително директивата за оценка за въздействието на околната среда. Що се отнася до биомасата, е, там можем също да говорим за преки и косвени отражения върху околната среда и за това новата директива за ВИ предвижда критерии за устойчивост по отношение на биогоривата. Както бе оповестено в, европейс... в стратегията на Европейския съюз в областта на енергетиката, ние искаме да укрепим устойчивостта на биогоривата и биомасата и това ще е част от пакета, който ще внесем в края на годината. Работата ни по досието ще се опре върху опита е, с досегашното използване на критериите за биогоривата и биомасите, но също така ще имаме предвид е, новото решение за промяна на земеползването и някои други релевантни актове. Той ще възприемем комплексен подход. Това исках да кажа. Благодаря ви. Очаквам дискусията върху измененията, а след това и окончателната работа върху досието. Благодаря, казва председателят. Закъсняваме. Не знае дали докладчикът желая да вземе отношение. Не. Ще припомня е, срока за измененията. 24 февруари гласуваме ние, на 26 февруари гласува Енви. Сега, следваща точка в дневния ни ред. етикетиране на енергийната ефективност. Il 25 febbraio dello scorso anno. Благодаря, господин председател. Миналата година комисията обяви, контекста на стратегията за борба с промените в климата, че ще извърши преразглеждане на директивата за енергийното етикетиране. Енергийното етикетиране е много полезно средство, което може да се отрази положително върху околната среда. Да повиши е, информацията на потребителите за това колко електроенергия изразходват съответните е, уреди и така да окаже влияние върху техните решения като потребители. Ние се опираме върху разпоредбата на договора, която е, дава е, възможност Европейският съюз да действа в областта на енергетиката е, като се превърне старата директива в нов регламент, е, това ще гарантира еднообразно прилагане на правилата във всички държави членки. Като автор на становището приветствам работата, извършена от съвета и от комисията до сега. Стъпвам върху тяхната работа, за да изготвя текст, е, в който ще предложа 12 изменения, посветени на най-деликатните аспекти на на предложението във връзка с намаляването на мащаба и базата данни. Най-напред аз предлагам изменение, с което да, при, да се придържаме към цветовата система за обозначаване на енергийната ефективност, използване на зеления и червения цвят, за да могат потребителите веднага да виждат доколко енергийно ефективен е един уред и също така да запазим и скалата с буквани обозначения от А до Г латинско. Тя е доказала своята ефективност. Pertanto sarebbe invece opportuno evitare di mostrare tra le classe Добра идея би било да не е, правим изменения, с е, които е, да въвеждаме потребителите в заблуждение. Изменение 2, точка от преамбюла 11. За разлика от това, което мисли комисията, аз съм на друго мнение за промяната на скалата на всеки 10 години. Мисля, че по-уместно е да се извършва промяна на скалата, когато на пазара излязат по енергийно ефективни продукти. Тоест, промяната на е, скалата не трябва да се извършва с оглед на срок, а с оглед на научните доказателства и специфичните технически специфики, е, технически характеристики на произвежданите продукти. Що се отнася е, до Случаите, в които промяна на скалата, тя е потребна, когато в двете основни категории настъпят някакви технически промени. Но това трябва да се извършва на основата на научната работа. Значи, в противовес на това, което предлага комисията, промените на скалата трябва да остави по-малък брой продукти в двете горни категории. Не трябва да лишаваме тези категории от всякакво съдържание, защото е, ще оставим погрешно впечатление у потребителите, че не можем да им препоръчаме никакви такива продукти на пазара. По отношение на изменение 3, базата данни. Съгласен съм е, с базата данни, която предлага комисията. Тя ще позволи по-лесно да се проверяват съответствията на продуктите и да се проверява верността на е, информацията дадена от производителите. Е, следващото изменение е свързано с това информацията за съответствието на продуктите да се предава не само в електронен формат, както е се предлага от комисията, но и на хартиен носител – Не бива да се страхуваме от промишлен шпионаж. Точка от преамбюла 4. Комисията предвижда да се направи индикативен списък на продукти с посочване на енергийния клас. като се обозначава абсолютното количество енергия, потребявано от един уред. Според мен е, това не е достатъчно добре разработено и подвежда. Затова в четвъртото си изменение предлагам е, да се е, заличи изразът Absolute Energy consumption. Всъщност думата absolute, абсолютно енергийно потребление или енергийно потребление в абсолютни стойности. Освен това, комисията предлага да има продукти, към които регламентът да не се прилага. Затова са изменение 5 аз съм предложил някои позитивни идеи. Регламента трябва да се прилага към енергийни уреди или използващи енергия уреди, които производителите целят да пуснат на пазара. Няма дефиниция на понятието енергийна ефективност. Това е предмет на моето изменение 6. И аз тук цитирам директива 2012 от 27. Член 3, изменение 7. Трябва да се създаде стандартен формат, доставчикът да въвежда чрез такъв стандартен формат е, информацията е, в базата данни. Изменение 8 е, и 9 задължения на доставчиците. Това е отново член 3, но неговата алинея 2. Комисията предлага Доставчика да отпечатва етикета, но аз с изменение 8 и 9 правя ясно, че е, е полезно да има възможност и за е, е, предлагане на етикета в електронен вариант и той да може да бъде свален на компютър или на друго електронно устройство. Изменение 10. Етикети и промяна на категорията, прекатегоризация. Е, мисля, че трябва да стимулираме е, производителите да иновират е, но не трябва и да подвеждаме потребителите. Не трябва да ги караме да мислят, че ако един продукт не е в клас А или в клас Б, то той непременно изобщо не е енергийно ефективен. Мисля, че трябва да се има предвид винаги технологичното развитие и тогава да се извършва прекатегоризация, промяна на е, категорията по скалата. Изменение 12. Член 8. База данни. Смятам, че е необходимо да се облегчи повиши значи тежестта, която понасят дружествата и особено малките и средните предприятия. Говоря за административната тежест. Трябва да се позволи на доставчиците да е, въвеждат е, информация в базата данни по електронен път. Това са основните изменения, които предлагам, основните въпроси, които третирам е, в измененията, но вие също имате възможност да внасяте изменения до 25 февруари. След това ще имаме възможност да водим преговори между политическите групи с цел изготвяне на компромисни изменения. Ако можем да се споразумем, ще бъдем готови за гласуване на 8 април. Сигурен съм, че благодарение на днешния дебат и на всички изменения, които вие ще предложите, ще успеем да дадем полезна информация на комисията ИТРЕ за да усъвършенстваме е, този полезен механизъм на енерги... етикета за енергийна ефективност, е, който много помага на потребителите. Благодаря на господин Партичело за неговото изказване. Той е, е включил много важни елементи в становището. Задължителните цели, заложени по време на конференцията в Париж, са много важни. Всичките цели са много амбициозни. Оставам впечатлението, че всички са за преработката на директивата. Всички полезни инструменти на европейско ниво трябва да бъдат използвани още по-ефективно. Е, именно директивата да се влее в регламент, да се използват всички мерки и разпоредби, свързани с етикетирането и това да става всички държави и членки етикетирането да се използва като ясен инструмент за подобряването на ефективността Необходимо да се отрази растящата роля на енергийната ефективност за потребителите и те да се спират на продукти, които са иновативни и пестят енергия. И не на последно място допринасят за опазването на околната среда. Има потребители, които искат етикетирането да е ясно, да има скала за всички продукти и всичките степени А плюс и така нататък в тази категория А да бъдат премахнати. Трябва да се извърши преработка на някои разпоредби. Сроковете са кратки, но е важно в областта на енергийната ефективност нещо да се случи. Освен това, смятам и аз, както и докладчика, че определянето на енергийната ефективност трябва да бъде по-ясно формулирано. Освен това, трябва да се извърши преработка на самото етикетиране проверка на е, съответствието и така нататък. Това, което е от полза за потребителите и за производителите, когато се извършват такива проверки за доказване истинността на данните. Трябва да се вземе примери от други сектори. Има предложения за нови скали. Трябва да видим по какъв начин енергийната ефективност може да бъде доразвита и комисията се спира на отделните подробности, но е добре и е от полза, както и докладчика вече каза, в регламента да бъдат включени ясни елементи, механизми, които дават възможност да се изработи етикет, който да е от полза за потребителите и да се дава възможност на сектора енергетиката да се развива. Друг допълнителен аргумент и се надявам, че Европейския съюз ще а, успее да създаде една енергийно ефективна система. Ще ми се в а, този а, регламент да бъде заложен елемента и за кръговата економика и поне там, където се добавя информация, да бъдат отразени признаците, свързани с устойчивостта на продуктите и ам, тяхното, ам, по, а, тяхното по-нататъчно използване. Благодаря, господин председателю. Господин Дънкън. Смятам, че комисията стана жертва на собствения си успех. Това е нещо, което трябва да се а, отрази. Енергийната ефективност а, е високо призната от потребителите и всеки може да само да се благодетелства от една упростена скала. Тези плюсове само осложняват тази скала. Опростяването и наистина е разумно. Но, но малко е неестествено, че две от скалите ще бъдат изпразнени, но а, така или иначе послан, който трябва да изпратим, че това е с цел по-ясно отразяване на енергийната ефективност на продуктите. Госпожа Майснер, благодаря господин председателю, благодаря на докладчика, много добре се е справила. Като цяло е, е добре, че е, имаме тази е, това обозначаване на енергийната ефективност постигната успеха до сега, енергийно ефективните класи А++++, и така нататък, които съществуват, ще бъдат опростени. По-добре за потребителите, когато скалата е по-опростена, когато има много плюсове, потребителите се объркват и е хубаво да има друга категоризация. Докладчика, разбира се, е... Ам, е, подобрил предложението на комисията. Та предлага всички 10, на всеки 10 години да се преработва тази скала. Може да се окаже, че енергийната ефективност се развива по-добре или по-скоро се ускорява или забавя. И за това е правилно точно тогава да се коригира ем, тази скала, когато има нещо ново да се види ем, кои продукти са по-енергийно ефективни, кои не и да, този метод за изготвянето на скалата да бъде динамичен. Освен това е разумно да се види а, при пералните, да речем, а, където потреблението е по-високо, да има по-бързи развития и така нататък и там а, тази скала за тези продукти да бъде адаптирана, за другите не. Големи, а, горните категории да останат празни. Според мен това не е толкова разумно. До, може би така потребителите ще помислят, че няма нищо добро а, е, вече. Не, точно целта е обратната да се покаже, че има продукти, които постоянно се усъвършенстват. Може би трябва да се каже в някакъв процентен а, е, дял. Може би това е друг вариант, по който може да се подходи. Трябва да има стимули за производството да се усъвършенства, но в същото време трябва да, да се дава избор и на потребителите да избират между по-добри и а, а, добри продукти. Относно данните, да, защо не? Е, добре е да се предоставя допълнителни данни, но е добре да се знае до каква степен а, не се нарушават разпоредбите за защита на данните, за авторското право и така нататък. Има някои поверителни данни за производителите, които не могат да бъдат предоставени в електронен формат. Всичко трябва да бъде съразмерно. Да, за, това, за избора за подход в страна на търговците, това също е добро предложение. Трябва да се види дали обаче малките предприятия а, имат подходящият принтер с а, цветове, за да могат да си разпечатат а, тези етикети. електронният вариант според мен е добра альтернатива отговаря на съвременните развития. Относно положителния и негативния списък, предложен от докладчика, да, това също е вариант, който може да се обмисли и ам, по този начин включването за списъка ще покаже, че всичко е обхванато и нищо не е забравено. Благодаря ви. Госпожа Конечна. Благодаря. Според мен етикетирането на продуктите е много а, важно за енергийната ефективност, за опазването на ресурсите и околната среда. Освен това, вече се полагат усилия за изпълнението на целите за енергийната ефективност. Етикетите трябва да бъдат свързани с разпоредбите за екодизайна и с тези за производство на продуктите като цяло. Ние искаме да променим ситуация, така че да има положително въздействие върху потребителите, които купуват тези продукти, а и върху самите производители, които ги произвеждат. Няколко коментара по самото становище. Някои определения трябва да бъдат уизяснени. Аз съм критично настроена към а, а, това продукти да бъдат допълвани с а, понятието услуга или нещо друго. Има повтаряния, несъответствия, неща, които срещаме постоянно в нашето законодателство. Ще се радвам, ако определенията, които са свързани, се използват последователно и са взаимосвързани в цялото европейско законодателство. Не съм съгласна с тази част от предложението, че продуктите ще бъдат допускани само ако са от високи енергиен клас. Аз произхождам от регион, който страда от висока степен на замърсяване на въздуха. От 2017 това означава осложняване на ситуацията при нас по отношение на горивните инсталации и определенето на енергийния клас за тези инсталации. Ще е много скъпо преоборудването, което ще сложи голям товар върху раменете на определени производители. Друго, което е важно, че тази скала се оповава на технологичния напредък. Трябва да се следва този напредък. Скалата трябва да се променя само ако има достатъчен, достатъчен технологичен напредък. Не е добре да се променя тази скала на определен период от време. Напредък се случва толкова бързо, че не можем да предвидим никаква определена дан, никакъв определен срок за промяната на скалата. Трябва потребителите ни много добре да знаят как изглежда тази скала и какво означава тя. Ако постоянно се променя, потребителите ще се объркат и е, ще се объркват и няма да приемат на сериозно тази скала. Надяваме се, че, че докладчикът ще досъвършенства своето предложение. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Инвази. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за изготвеното, измене, изготвеното становище. Искам да благодаря и на комисията за ам, това предложение за регламент. Преразглеждането е необходимо. И освен това трябва да се прояви амбициозност. Така или иначе документа представлява добра основа за по-нататъчни действия трябва да се хармонизират правилата в всички области. Етикетирането за енергийна ефективност до известна степен обърква потребителите. Това е доказано от изследвания. Ако някой иска да си купи пералня с енергиен клас А+, и смята, че не е достатъчно, защото има и други категории А++, например тези класове трябва да бъдат преобмислени. Новите и старите етикети трябва за кратък период от време да съществуват едновременно, защото не трябва да се стига до дезинформиране и объркване. Наистина има нужда от една широка информационна кампания сега, ако тези а, категории А и Б останат празни. Това, което преди е било А, стане С, защото а, тези категории са останали празни за целите на иновациите. Това ще доведе до объркване. Има много продукти, които са иновативни, но все още не се предлагат на пазара. Трябва да се помисли за повече мотивации за производство на иновативни продукти. Колегата Патриечело е изготвила едно становище, което според мен е много важно и включва важни аспекти. Е, относно параграф 4, абсолютното потребление е зачеркнато. За мен е важно да знаем точно какво целим. Искаме да ограничим потреблението на енергия. Ако го се зачеркне това абсолютно потребление, ще има хора, да речем, които са си купили хладилник и са си купили телевизор с голям екран и там стои А+, те са доволни, че пестят енергия. Ако има малък екран, на него може да стои категория но Ние знаем, че по-малкият е- е екран така или иначе потребява по-малко енергия от големия. Затова е добре да се знае какво е абсолютното потребление, за да не се стига до свръхпотребление от една страна да а, се говори за ефективни продукти, но от друга страна с някои от тях се стига до по-голямо потребление на енергия. Затова трябва да се разглежда абсолютното потребление, потреблението абсолютни стойности. Базите данни, да, това е много важно. Радваме се, че и вие сте за. Смятам, че е много важно да съществуват тези бази данни. Сега, вие посочвате, че производителят трябва да е в състояние да може да предостави данните и на хартиен носител, за да се избегне шпионаж, пиратство и така нататък. Но пиратство, шпионаж, това го има навсякъде. Хартиен носител няма да ни спаси от това. Ами може се стигне до това да се постигат а, все повече а, грешки. Производителят трябва да, да има възможност а, и по електронен път да регистрира своите продукти. Много срещи сме провели с представители на промишлеността, с производители на хладилници и други ел уреди. И тук не говорим за малки и средни предприятия, говорим за големи производители. А, така че няма а, как а, да утежним работата на малките и средни предприятия. А, друго, че трябва да се, да включи определението всички L уреди, които до сега не са включени. Може би нов член е необходим и да се включат и компютри, смартфони, принтери и така нататък. Все повече е, се говори за производство на уреди, които са високо а, енергийни. Конверторите обаче липсват и много потребителите имат електрическо отопление. Аз съм от Франция и мога да го потвърдя. Там а, много се използва този вид отопление и потребителите трябва да бъдат информирани по този въпрос ако можем да внесем допълнителни изменения, но становището е отправено в правилната посока и а, можем да го обогатим с едно или друго предложение. Е, господин Педиш, Педичини. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчика и на комисията за направите от тях изложения. През последните години станахме свидетели на нови продуктови категории. И всички е, се намират в е, горната част на скалата и по този начин потребителите са объркани. Етикетирането по този начин става по-малко ефективен, е, се превръща в не толкова ефективен инструмент. И така, скалата не може да ам, помага на потребителите по този начин да се ориентира към, към продукти, които са по-низко енергийно, по-високо енергийно ефективни. Трябва обаче да се окаже съдействие на потребителите, а, производителите също да се окаже съдействие да продадат все по-енергийно ефективни а, продукти. Подкрепяме предложението на комисията да има нова база данни за продуктите. Необходимо е производителите да бъдат а, мотивирани да предоставят информация за възможността за рециклиране на продукта, за тяхното разгла... разглобяване и така нататък. Сега тук е, е трудно да се каже, е, че е, още в началото на процеса на продукцията ще се сложат части, които ще се щупят лесно, но така един, че трябваше да, да се помисли как продуктите могат да се впишат в кръговата економика. Продуктът трябва да може да се използва по време на целия си жизнен цикъл. Той трябва да бъде не само енергийно ефективен, но като цяло да потребява по-малко енергия. Това трябва да се предоставя с информация на потребителите. Благодаря, господин Лива. По принцип подкрепям предложението на комисията. Мисля, че Назрял моментът за ново скалиране. Защото в много продуктови категории имаше само продукти от клас А+, и А++. Малко съм скептичен дали трябва да бъдат изпразнени някои от класовете. <clears throat> най-добрият продукт на пазара би трябвало да бъде означен с А. Имам някои конкретни въпроси към комисията и към докладчика. Ясно е, е техниката е моркен, модерна, много неща се случват електронно, но в по-малките магазини не е толкова лесно да се отпечатат етикетите, така че потребителят да разбере веднага за какво става дума. Мисля, че когато търговецът иска, то производителят би трябвало да е задължен да предостави продукта с етикета така, както трябва да бъде изложен в магазина. Още един въпрос за срока. Ако разбирам правилно, Комисията предлага в рамките на една седмица е, всички продукти да имат нови етикети. Това означава, че до този момент а старите етикети задължително трябва да бъдат заменени с нови. Не зная дали това е възможно. Дали този срок не е прекалено малък. Може би трябва да има момент, но ограничен момент, когато стари и нови етикети да съществуват едновременно, може би 4 седмици е един разумен срок за преетикетирането. Освен това, би било хубаво да се използват само пиктограми. Прекалено много текст има за момента на етикетите. Ако във вътрешния пазар, може да се споразумеем. За това това би било добре, няма да има нужда от езикови преводи. И накрая за осветлението. Наистина ли е необходимо Наистина ли е необходимо една кружка да е описана така, че да се знае, че вътре няма светещо тяло. Ако се основава на съответната технология. Госпожа Крощет. Благодаря, господин председател. Разбира се, искам да поздравя докладчика за работата. Енергийното етикетиране е нещо изключително важно. Потребителите в Европа са свикнали с него и то стимулира самия потребител да се стреми към закупуване на продукти, които потребяват минимален обем енергия. Това е и стимул за предприятията да инвестират в производството на нискоенергийни продукти. По отношение е, на намеренията на Европейската комисия ще кажа, че упростяването е похвално, но то не трябва да разобеждава е, предприятията да инвестират във възможно най-добри е, продукти. Ще е, дам е, един пример. Е, скалата с букви от А до Ж латинско е много добър принцип. Сега обаче да се опразнят от продукти скали и категориите А и Б не е добра идея. Да се прехвърлят продукти от категория А внезапно в категория С или Д ще обърка потребителя. Е, освен това, производителите са, направени, са направили много важни е, инвестиции. Представете си отоплителните уреди, е, на пример. Ако една печка от категория А внезапно изпадне в категория С, потребителят ще започне да си мисли, ами аз значи не съм направил най-добрия избор, мислех си, че купувам нещо качествено и щях да го използвам поне 10 години. Мисля, че не трябва да сяваме такъв смут в душите на потребителите. Що се отнася до европейската база данни? Аз съм за. Вече някои държави членки разполагат с такава база данни. Но знаем също, че има държави членки, които все още не са готови да се е, задължат всички да участват в тази европейска база данни преди те да са създали още своите национални бази данни, може би също не е добра идея. Също така мисля, че не е и необходимо да се разпространява публично определена информация. Това може да се отрази неблагоприятно върху конкурентоспособността на нашите предприятия. Те се нуждаят от защита. Онова, което е поверително, е, що се отнася до производството, и, е, така да се каже, идентичността на един продукт трябва да остане поверително. Това са бележките, които имах да направя. В този смисъл ще предложа изменения. Благодаря. Сега комисията има думата. Ако може да се местите в кратко време, ще е много добре. Благодаря. Аз наистина ще бъда кратък. Но това беше доста богата дискусия, така че ще се опитам да отговоря да засегна всички аспекти. Е, благодаря на докладчика. Благодаря за подкрепата за двата основни принципи, а именно връщането към класовете А до Г и подкрепата за <clears throat> базата данни. Бе засегнат въпроса за тестването. Госпожа Бонов и е, ние сме съгласни. Въпросът е обаче как регламентът ще бъде при, приложен е, как правилата ще бъдат заострени, за да може да се постигне наистина да, за да може да се предотвратят злоупотреби с системата. Госпожа Майснер попита за структурата на базата данни. Ние наистина е, говорим за патенти, патентите са публична информация, но има и възможност за поверителност, конфиденциалност. Е, това, което в момента е поверително, ще си остане поверително. <clears throat> така че при нас, в нашето предложение няма изместване на фокуса между поверителна и неповерителна информация – свързана с продуктите. Ние ще продължим да правим това разграничение. Сега за малките и средни предприятия и базата данни. Е, докладчикът и госпожа Майнснер поставиха тези въпроси. Ние искаме да имаме система, която да е плодотворна за малките и средни предприятия, но не знае дали системата е основана на, на, на, на подаване на информация на хартия ще е най-разумната. Защото става дума за проверка на данните. Има и друго нещо, свързано и е с малките и средни предприятия. Те могат да делегират на трета страна правото за участие в процеса на нотификация. Това е възможно в, процеса, в предложението на комисията в момента, но може би трябва тази точка именно да стане по-ясна. Сега за най-високите класове. Това е въпрос на оценка и е въпрос за това, трябва, че трябва да се намери правилният баланс. От една страна трябва да дадем достатъчно стимули за добри продукти, от друга страна трябва да избегнем непрекъснатата нужда за преобразуване на скалата. Комисията предлага изпразването на първите два класа, за да може да се даде възможност за прогрес, за технически прогрес и да се даде възможност на производителите да го следват преди да се предприеме преразпределение, е, преобразуване на е, скалата. <clears throat> Ако имаме тези 20%, за които говорим, то тогава в А-класата, А-класата ще бъде запълнена доста бързо. Това е един евентуален баланс. Може би не е непременно правилният отговор, но нека го имаме предвид. И сега е, въпроса на господин Лизе за срока за преетикетирането. Ние предлагаме една седмица, но и тук е става дума за баланс, за интересите на търговците от една страна и от друга страна интереса на потребителите, а именно те да не бъдат объркани. Естествено, трябва да има и информационна кампания, за да се предотврати объркването. Въпроса на госпожа Васи. Ние направихме предложение за етикетиране на бойлери, но не постигнахме съгласие. Разбираме това, което казвате, но не постигнахме съгласие. Това, което се опитваме да направим е да видим как ще се развие дискусията. Сега за етикетирането на светещото тяло, а не директно на кружката или на лампата трябва да видим наистина каква е, какви са разпоредбите тук за, за светещите тела. То, тази материя е уредена в отделен текст. Трябва да видим да има съответствие. Благодаря. Докладчикът има думата. Искате ли да добавите нещо? За изменение 25-то ще трябва да имаме допълнително обсъждане. На 25 февруари ще имаме гласуване на, в комисията. В ИТРЕ гласуването ще е на 22 май. 23, извинявайте. А сега преминаваме към следващата точка. Обмен на мнение с господин Ул, изпълнителен директор на Европейския орган за безопасност на храните. Добре дошли, господин Ул, имате думата. Благодаря, госпожо председател, и благодаря за поканата, благодаря за възможността да говоря пред вас по някои много важни неща. Всъщност става дума за здравето на животните и безопасността на храните е нещо много важно за всички европейски граждани. Аз <clears throat> ще говоря главно за ролята на агенцията. След това ще говоря за някои от нашите постижения през последната година. Ще говоря за някои предизвикателства, за преодоляването на които имаме нужда от вашата помощ. Най-напред ролята на Европейския орган за безопасност на храните. Ние, нашата цел е да осигурим безопасност на храните в Европейския съюз. И тук имаме три основни мисии. Най-напред да даваме научни съвети на Европейската комисия, на парламента, на държавите членки по отношение на риска, свързани с хранителната верига. На второ място съобщение от нашия орган, свързани с хранителната верига. Тоест не се говори, не, не, Тоест ние се ориентираме към обществото като цяло, към медиите, не само към научната общност и хората, които оценяват риска. На следващо място сътрудничеството. Сътрудничеството е заложено като част от структурата на ЕФСА. Тя, е, сътрудничеството е заложено в договорите. Ние си сътрудничим с всички заинтересовани страни, с международни организации, държавите членки. Как се справяме с нашата работа? Имаме 140 слушатели и работим с мрежа, с асоциирани е, научни работници. Това са, около, е, това са хора от, от държавите членки на брой около 1500. Имаме около 1000 съседания на година, 20% от тях са виртуални и публикуваме около 500 научни публикации. до момента за е, хранителната верига в Европейския съюз имаме 4000 публикации. Около 4000 публикации. Ние даваме научни консултации, не винаги те са безспорни но така или иначе те са важна брънка между науката, научния сектор и политиката. Нека ви дам някои примери от нашата работа, която бе полезна във вашата, във, за изпълнение на вашите задачи. Най-напред за рисковете. <clears throat> Имахме науч, на, научни становища, свързани с, с целия фастидиозата, рисковете, свързани с тази доза, намаляването на, на тази болест, намаляването на рисковете и управлението им. На следващо място инициативата Be Health. Това е един много важен и сложен въпрос. По този въпрос ние даваме не само научни консултации, ние работим с държавите членки в е, мултидисциплинарен подход, прилагайки холистични методи, за да оценим за да оценим е, рисковете за пчелите. На следващо място <clears throat> антимикробната резистентност. Това е голям риск за здравето на хората. Е, нашият орган, ЕФСА, работи с е, други институти, събира данни и генерира данни, като се опитваме да изработим стратегии за борба срещу антимикробната резистентност. Сега, ако обърнем поглед към бъдещето на <clears throat> ЕФСА, мога да кажа, че има много възможности и много предизвикателства. Ще се спра на три предизвикателства, които в същото време са и възможности за развитие. Най-напред трябва да укрепим капацитета на Европейския съюз за оценка на рисковете. Системата, която вие създадохте, вие и съвета, за организирането на ЕФСА в различни научни панели за сътрудничество с държавите членки. Според мен тази система е много интелигентна, модерна и гъвкава, но също така това е доста деликатна система, защото ние абсолютно зависим на, от наличността на експерти от държавите членки. И това, което виждаме в време на криза е, че нашите партньори в държавите членки са също под натиск и също разполагат с ограничени ресурси. Те не са така подготвени да ни подкрепят, както бяха преди, не разполагат с толкова време да работят за нас. Всъщност те не работят за агенцията, за органа, те работят за европейския проект. Това е политически проект и тук ние имаме нужда от вашата подкрепа да се застъпите за нас във вашите избирателни райони, защото оценката на риска е важна. <clears throat> за нея имаме нужда от подкрепа от местни експерти. Освен това, може би трябва да помислим и за финансова за финансово преосмислене на възнагражденията на тези хора. Когато те работят 50 тена на година, те не биват е, заплащани. Това е доста време. Те не получават заплата за това, така че тук този е, финансов аспект е също важен да бъде разрешен. На следващо място имаме нужда повече от повече иновации в оценката на риска. Това, което виждаме, е, че имаме глобално движение на стоки. Това означава и глобално движение на, риска, на рисковете. Ето, е, си лелата африканската е, чума по свинете и други болести, това представляват все рискове, рискове, които могат да се появят. Други рискове са свързани с промени в климата, с нанотехнологиите, с е, технологиите за клони, клониране и технологиите за производство на растения на растениевътството. За тези области имаме нужда от, рис, от оценка на риска, от научни изследвания, но за съжаление нямаме средствата за тези изследвания. За разлика от американските агенции, европейските агенции не разполагат с бюджет, който, от който да финансират своите изследвания. И на последно място, ние смятаме, че имаме много големи възможности за сътрудничество с обществеността. Ние говорим тук за едно пътуване от истината до доверието. Ние предоставяме много добри научни, висококачествени, висококачествени научни изследвания и резултати, но те трябва да бъдат заготвени в обществото. А, често ние биваме критикувани, че не успяваме да публикуваме нашите денни, данни, данни, които могат да се използват за оценка на рисковете. Но ние имаме правна рамка, с която трябва да се съобразяваме. И ако ние искаме да бъдем отворени, а това искаме, е, имаме нужда от стабилна регулаторна среда, в която да публикуваме нашите изследвания, в които да правим нашите оценки на риска и да намираме вероятно други подходи. Ние заставаме за този отворен подход, но за него, както казах, трябва да имаме една предвидима правна среда. И така, каква може да бъде ролята на Европейския парламент е, вие сте със законодател, вие сте и бюджетен орган и вие сте един от нашите е, критици. Това е добре, защото само чрез критика човек може да подобрява своята дейност. Нашата... <clears throat> Имаме нужда от вашите становища защото чрез тях ние може да закотвим нашите изследвания и резултати в обществото. Това, което може да ви предложим е, е данни, семинари, срещи, които да ви бъдат полезни във вашата законотворческа работа. И така да се, свърш, да се върнем на вашето мото единство в многообразието. Мисля, че единството, по отношение на единството, може да направи много хубави неща за Европа. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на евентуалните ви въпроси. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Айосо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много на директора на ЕСА за това, че отново е при нас, за да разясни работата на агенцията. Аз имах възможност, всъщност аз съм лице за контакт с Агенцията за безопасност на храните и съм имала възможност да е, видя как е, подбирате е, учените, които заседават в различните комитети към агенцията. Мисля, че има прозрачност. Това е много важно. ЕФСА съществува вече от 13 години и натрупала е много опит, като разбира се има и какво да се подобри в дейността й. Е особено що се отнася до обнародването на данните, използвани за проучванията. Мисля, че трябва до някъде да се усъвършенства правното основание, за да се постигне това подобрение. Нямаме все още е, информация за източниците на проучванията и е, не сме за това нямаме и обяснение, когато резултатите не са точно такива, каквито очакваме. Докладите, които предлага ЕФСА, всъщност се изготвят от учени от различни страни. Зная, че вие много внимателно подбирате кой ще заседава вашите комитети, но винаги съществува едно съмнение за наличието на конфликт на интереси. Възможно е една група от учени винаги да има някой, който се намира в хипотезата на конфликт на интереси. Затова смятам, че трябва да бъде е, разширена прозрачността, която съществува по настоящем. Вие казвате, че практически възможност е, за конфликт на интереси не съществува, но ние не винаги можем да установим това. По-настоящем работата ви е много, тя ще се увеличава, тъй като предстои приемането и на други актове е, за безопасността на храните. Да. Споменахте ксилела фастидиоза. Това е, е разно заболяване при растенията. Е, ако ЕФСА е на мнение, че това заболяване засяга качеството на храните като зехтина, например, е, не трябва да се изучава самото заболяване. Има много хора, които могат да се занимаят с патологията, предизвикана от растението, с неговия начин на разпространение, с възможностите за е, ликвидирането му, с препоръките за превенция, респективно с начина по който могат да се преодолеят последиците. Мисля, че трябва да се съчет... вие трябва да се съсредоточите върху вашите задачи, да говорите за безопасността. Значи въпросът за конфликта на интереси. Връщам се на него защото той при нас непрекъснато се поставя. Не смятате ли, че трябва да има ясни критерии за това, що е конфликт на интереси и кое не е конфликт на интереси? Напълно е възможно а, някой път а, в научните екипи да бъдат а, привлечени а, хора, които току-що са излезли от университетите и нямат понятие как се работи а, е, с е, агенция. Е, възможно е някой път като научен работник да бъде привлечен човек, който доскоро е работил в определено дружество, да е работил в предприятие, което има интерес от това докладът да предписва определени резултати или да стигне до определени резултати, мисля, че тук трябва да се обърне по-голямо внимание. Имаме много дълъг списък с оратори, казва председателят. Моля да се ограничавате в изказванията си, тъй като това не е последната точка за тази сутрешната част на заседанието. Благодаря, госпожо председател. Благодарим и на вас, че сте тук сред нас, за да ни информирате за работата на ЕФСА и по отношение на научната оценка и от дискусията, която се води около нея. Вие казвате, че държавите членки ем, проявяват все по-малко, все по-малка готовност да участват и да предоставят необходимите средства на разположение. От една страна, да, дали става въпрос за средства под формата на обещетения или става въпрос и за това, да се е, увеличи привлекателността на ЕФСА? Какво може вие да направите в тази насока? Това е, е свързано и с е, високото ниво на репутация, което трябва да има ЕФСА. Относно оценката на риска, казахте, че трябва да се търсят нови възможности, но с това е необходима и нова е, правна рамка трябва да обсъдим тези аспекти допълнително, защото трябва да се предприемат, разбира се, необходимите мерки в тази насока. Госпожа Майснер. Благодаря, госпожо председател. Господин Улф, благодарим ви, че сте тук сред нас. Миналият път бях член на делегацията, която посети ЕФСА. Убедих се, че много добре си вършите работата. Два въпроса, които искам да ви задам. Първо, смятам, че беше много интересно това, което казахте, че трябва да се обхване а, в по-голяма степен гражданското общество. И аз смятам, че е така. Оставам впечатлението, че в гражданското общество се взимат решения, които не са научно обоснования, а по-скоро се а, взимат по интуиция какви са научните заключения и до каква степен се взимат те на сериозно. Не виждаме много развитие по този въпрос. Какво искате да направите относно антимикробната резистентност? Има много вещества, които са добавки към храненето и говорим за някои вещества, които трябва да се премахнат. Какво смятате вие за употребата на антибиотици при животните? No, мистер Екаут. Благодаря. Е, не, аз исках да кажа, че други колеги искат думата. А, не съм искал думата самият аз. Благодаря. Госпожа Гростет. Yes, after. Don't worry. Да, но тук има и други желаещи, които първи бяха вдигнали ръка. Нищо, те ще се изкажат после, не се притеснявайте. Си, мерси мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да се спра на решението, което Европейската комисия следва да приеме за използването на глифозата. Вещество, което е свързано с пестицидите. Нещо, кое което много безпокои нашата комисия и нашия парламент. Трябва да се изследват добре какви са възможните нива на излагане и дали не може да се направи връзка между използването на това вещество и определени негативни последици за здравето. Възможно ли е да се забрани използването на, да, на самото вещество, а да се забрани продукти, които го съдържат. И тук особено искам да запитам ЕСА какво ще направи за така наречените коформуланти. Thank you very much, Chairman, and thank you, uh, Director, for coming here. Uh, Господин Селимович, благодаря, госпожо председател. Искам да задам два въпроса. Тук ние знаем, че в известен смисъл отправяме противоречащи си искания към агенцията. От една страна, както казаха и горившите, ние искаме експертите да са напълно независими. От друга страна, обаче, искаме докладите да се изготвят от опитни хора, които познават добре работата си. Моят въпрос е какъв мандат бихте желали вие да имате за работа с научните експерти? И вторият ми въпрос е какво според вас може да направи вашата агенция в борбата за антимикробната устойчивост? Поставям въпроса ребром. Зная, че е трудно да се отговори, но все пак отново питам. Какво мислите, какво може да направите и нуждаете ли се от някакъв специален мандат, за да го направите? Госпожа Алкен, благодаря. Имам един въпрос, който съдържа и коментар за конфликта на интересите. Според правилата на добрата администрация, в нито един държавен орган не трябва да има конфликт на интереси. Не са достатъчни твърдения в този смисъл конфликтът на интереси не трябва да съществува. И в това трябва да бъдем сигурни, тъй като във всички агенции се наблюдават конфликти на интереси. Не е достатъчно само да се твърди, че няма конфликти на интереси. Те трябва да се издирват и да се отстраняват не трябва да има конфликт на интереси в нито един орган, който сме създали. Разбира се, че можете да намерите а, честни експерти. Само тези, които работят а, в хранително-вкусовата промишленост, твърдят, че честни експерти няма. Напротив, честни експерти има и те могат да бъдат намерени. Euh, Съжа Дорнано, аз искам да се спра на глифозата, защото е ЕФСА смята, че това вещество само по себе си не е канцерогенно за човека. Обаче близо стотина учени от цял свят са предупредили комисаря, който отговаря за здравеопазването, че риск от канцерогенност има. През марта месеца миналата година Международният център за рака, който е агенция към СЗО, постави това вещество в списъка на вероятните канцерогени. Споделяте ли това виждане? Сред целите на стратегията на ЕСА за 2020 година има интересен елемент. Говори се за откритост, прозрачност, сътрудничество и привличане на гражданите към оценката на риска. От тук смятате ли, че глифозадът е, е тема, която заслужава разгорещено обсъждане. Смятате ли, че той отговаря на критериите на ЕСА, че отговаря на критериите на ЕСА това, което казвате за глифозада? Безпристрастност и опазване на безопасността на храните за всички. <clears throat> Господин Петър. Thank you very much for, for... Благодаря за това, че отделихте време за нас и за това, че дойдохте тук да споделите вижданията си. Вие ни молите да вярваме на, ученици, на учените. Естествено, стои въпросът на кои учени да вярваме по отношение на глифосада, различни е, научни проучвания стигнаха до корено различни резултати почти по едно и също време. Следователно, е, ние можем да се съмняваме или да не подлагаме на съмнение техните подходи, но е, без да искам да звуча поучително, ще ви а, кажа, че а, когато запитах а, служителите на болницата, в която известно време прекара моята възрастна майка, какво е взаимодействието между 15-те лекарства, които тя поглъща всеки ден, различни лекарства? Отговорът беше няма научни доказателства за това взаимодействие, нито за вредата или ползата от тях. Значи, често се казва, че няма научни доказателства. ЕС трябва да работи професионално и етично. И според мен именно тя трябва да разсейва съмненията, които възникват у нас от време на време. Мистер Хосе. Благодаря, господин Хосе. One minute, please. Една минута, ако обичате. Благодаря. Аз ще се спра на ам, конфликта с СЗО и глифозата не можем да си позволим да влизаме в конфликт с СЗО по тази тема. Миналия път по време на дискусията имаше участник, който се представи като учен от Фейсбук. И становището на интернет страницата беше коригирано съгласно изискванията на СЗО тук се говори за тайни проучвания за клифозата от СЗО, а трябва да се вземат предвид изследванията на ЕСА. Вие казвате, че няма никакви рискове и искате за 10 години да издадете разрешение. Ако няма никакви рискове, искате да приложите а, принципа за превенцията, това нещо не разбирам. Кажете ни честно за какво става въпрос. Господин Поп. Кине, пане я вам... Благодаря, госпожо председател. Господин директор. Аз е, ще отправим критики към вас и това го правя само за ваше добро. Опасявам се, че говорим за процес на взимане на решение в Европейския съюз. В началото на този процес се залагат научни следвания, извършени от хора, които имат финансови облаги. Процес на комитология, е заложен от вас. Ние имаме нужда от надежна научна информация. И в крайна сметка комисията решава нещо, без въобще да има демократичен контрол. И накрая се изненадвате, че има конфликт на интереси, свързани с вашата институция. Смятате ли, че взимането на решение става възоснова на материали, които а, си плащат? Не смятате ли, че а, то, около това всъщност се върти цялата дискусия за конфликта на интереси във вашата агенция? Господин Риваси. Благодаря. Благодаря, господин директор, за вашето присъствие. Защото докато се виждаме и можем да дискутираме, това, би бил, това е положително. Трябва да ви кажа, че при тази агенция ни е необходимо доверие и резултати. Значи проблемът с глифозада е, че доверието се е изгубило. Ще ви кажа защо. Когато възникна полемиката между СЗО и ЕФСА, това бе полемика, проистичаща от това, че ЕСА проучва само а, активното вещество, докато СЗО проучва продукта, който го съдържа. Ние сме европейски депутати и трябва да защитаваме здравето на европейските потребители. Един европейски потребител а, в Германия или във Франция, той не изпълнява използва глифозада в чиста форма, а използва Roundup. Аз намерих е, една статия за ЕФСА, в която се твърди, че не само активното вещество трябва да бъде проучено, а трябва да се проучи поне един фитофармацевтичен продукт, който съдържа веществото. Нищо не пречи, честно казано, на ЕФСА да проучи продукта, който купува потребителя. Какво става в момента? Нашата министърка на околната среда ще забрани проду продукта, но не стъпва за тази цел върху становището на ЕСА с глифозада са свързани и някои други вещества, които са в групата на силно канцерогенните. Не можете ли да предогаждате проблемите и да поемете водеща роля. А ако не го правите, няма да имаме и бъдеще доверие във вас. Благодаря, господин Николаш. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja лен две кратки отазки. Благодаря, господин председателю. Аз имам два кратки въпроса. Благодаря ви, че сте тук, господин директор и благодаря, че ще отговорите на нашите въпроси. Искам да попитам дали може да ни кажете нещо за присъствието на хормони в а, някои видове месо и каква е ситуацията в момента. Очертайте съвсем накратко дали се подобряват нещата, дали се влушават и друг въпрос, който също е много важен за европейските граждани. Все повече доказателства се посочват за това, че е, качеството на продуктите от един и същ производител в големите търговски вериги, в така наречените нови държави членки и в държавите членки основали Европейския съюз са съвсем различни качеството и продуктите са, качеството на тези продукти е съвсем различно в Чехия и Полша, и отколкото в Западна Европа. В Източна Европа същите продукти имат различни съставки и качеството е по-низко. А, господин Гроте, аз съм фен на агенциите, но агенциите не винаги правят нещата по-прости. Пример за това е глифозата и ам, темата за нуклеоидите. Wahrscheinlich krebserregend Glyphosat. Und dann die EFSA. За неоникотеноидите. Ем, проучват се само активни вещества и се а, правят позовавания на проучвания, които не съществуват. Това не ни улеснява живота, ами точно напротив, затруднява ни ам, когато а, излагам, трябва да излагам аргументи пред обществото. Трябва да знаем точно как стоят нещата с тези научни доказателства. Беше споменат въпроса и за пчелите. Това е тема, която ам, се ам, върти в публичното пространство и е добре, ако се стигне до нови проучвания в тази посока. През 2017 година ще се извърши нова оценка и дали ще подкрепите забраната на неоникотелнидите възоснова на сегашните научни доказателства, да или не, господин Дорфман. Благодаря, господин Овче, сте отново тук сред нас. Имам конкретен въпрос вие много правилно посочихте, че внасяме вредни организми от чужбина. Споменахте някои от тях и тези организми предизвикват щети, възлизащи на милиони. Европейския съюз договаря в момента 18 различни споразумения за свободна търговия, не само тези, за които се а, говори най-вече. Възоснова на а, тези преговори, които се водят, остана впечатлението, че се прави опита да се регулира възможно най-малко. Относно това, което прави ЕФСА и за санитарните мерки. Какви са мерките, които се прилагат при вноса на растения? и а, какво може да се включи и какво може да се м, извади. А, следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Първо, господин Олф. Преживяваме научна революция. Промените в тази област се случват много бързо но не се справяме толкова бързо с предизвикателствата пред нас. Имаме нужда от ясна позиция в Европейския съюз и тези позиции, разбира се, трябва да будят доверие. Има някои риски рискове, които са свързани с общественото здраве. Вие споменахте и бюджета. Вие може да намерите учените, които да извършат изследванията, които са ви необходими. Имате нужда и от платформа, включваща учени от различни страни с независими експерти, така че да разчитаме на надежни данни, предоставени от ЕФСА, които да включим е, в нашите дискусии. Необходимо е взимането на решения в ЕФСА да се извърши по, прозрачен начин. Освен това, имаме нужда от ясно етикетиране. В момента това не е така. Информацията е неясна, няма достъп до нея в някои случаи. Това води до дискриминация как точно се извършва процеса на прехвърляне на знание. Това е много важен инструмент. Не можем само да забраняваме продукти, трябва да а, осигурим и надлежният пренос на информация. Господин Фелнер е следващият. Съвсем накратко. Има много хора, които не харесват начина по който извършвате изследванията си а, учените. Не става въпрос само за клипозата, става въпрос и за а, други а, продукти за растителна защита. Ние а, обаче имаме нужда от а, на, научни консултации, когато става въпрос изготвянето на законодателство в тази насока. Е, да не говорим, че някои отношения отношение на IPCC отричат и измененията в климата. Има всякакъв вид учени. Искам да ви попитам как можем ние, като членове на Европейския парламент, да ковем доверие вместо да правим само политическа кариера, като подкопаваме доверието в науката е, вие сравнявате СЗО с а, скептично настроени към климата. Не, аз тук а, имам предвид, а, може би, точно вас. И така, има много въпроси, които ви бяха зададени. Само 5 минути имате на разположение. Ако може да а, отговорите, ако не, ще, ако е възможно да отговорите в писмен вид. For this rich harvest in question. Благодаря. Много бяха въпросите. Наистина това е добър знак, но петте минути това не е. Хубаво, прекалено кратко е. Може би наистина ще предоставя някои от отговорите в писмен вид. Глифозит. Глифозат. За това имаше много въпроси. Не сме в конфликт с СЗО и АРК но има някои неща, които трябва да се оточнят в Световната здравна организация. Е, има заседание за посветено на, на Световната здравна организация, заседание посветено на здравето на растенията. Там трябва да се уточнят тези неща. Сега вие говорите за тайни изследвания, които не са публикувани и за активни вещества, които а, са намерени в продукта. Сега говорим за законодателството в Европейския съюз, което разпределя ясно ролята, ролята а именно – ЕФСА оценява активните вещества, а комисията взема решение на базата на нашите научни резултати и други фактори да допусне или да не допусне определени вещества на пазара. И само тогава държавите членки оценяват веществата и изготвят списък на тези вещества. Но комисията понякога ни моли да направим оценка на някои от веществата, например, някой от а, елементите на глифозата и ние видяхме, че някои от тези елементи могат да са канцерогенни ние сме готови да подкрепим комисията и държавите членки да съставят един списък на тези елементи, така наречени така формуланти. Така че въпрос на комисията е да е, каже как да бъдат оценени тези вещества. Сега за начина на публикуване и оповестяване на информацията от изследванията, които оценяват безопасността на продукта. А, сега, правното обвързващо изискване е, че заявителят трябва да предостави тези, тази научна информация. А тази информация бива оценена от нашата агенция и ние не винаги сме съгласни с резултатите, предоставени от заявителя. В, освен това, ние използваме всички ресурси на пазара. Ние интегрираме наличните резултати в нашите резултати, т.е. ние използваме най-възможно широките източници за доказателства, за да си изпълним задачата. Това може би е причината за разнобоя с АЕК, защото ние имаме достъп до различни доказателства, които не са достъпни или не са взети предвид от другите органи. От моя страна, аз не се съмнявам, че ние произвеждаме отлични научни резултати. Резултатите се различават, но това не е странно. Доста често се случва така. АЕРЕК и Европейската система имат различни резултати. Европейската система е по-стриктна, ако мога така да кажа, докато американската система понякога в други аспекти е по-стриктна. И това про, про, провокира разгорещени политически дискусии. Ние искахме да обсъдим с АЕК, с Американската агенция научните резултати. Такова заседание, такова, такава среща не се състоя, но ще продължим да работим с нашите международни партньори, за да не поставяме хората, които вземат решение в двусмислени ситуации. Аз се опасявам, че пете минути минаха, усещам погледа на, усещам погледа на председателката и смятам, че трябва да спра до тук. Може би може да продължим този диалог по друга форма, ако ме поканите. Аз е, уча много неща от вашите въпроси, неща, които ни показват вървим ли по правилния път или не. Аз смятам, че сме на прав път, но смятам, че може да подобрим нашата дейност във всички случаи. Процедурален въпрос. Може ли да отложим това становище, което остава да бъде обсъдено за следобедната сесия, може ли оставащото време от 10 минути да посветим на дискусията, която в момента се случва? Аз не съм шефа тук, не мога да реша. No, I just replaced the... Uh, so the answer is no. Е, съвсем накратко, отговорът е не. Нямаме време тази след нямаме време този след обед за да подслоним оставащата точка от дневния ред в него. I would come back whenever you want. We are ready to continue this whenever you find it appropriate. Thank you. We will schedule another meeting. Ще имаме обаче възможност за по-нататъчно заседание. Благодаря ви. И така, последната точка – борбата с трафика на хора във външните отношения на Европейския съюз. Давам думата на докладчика Мирослав Миколашик. Yes, uh, thank you, Madam Chair. Uh, I will be very, very brief and... Благодаря. Аз ще бъда кратък и точен и ясен. Ако колегите ми отделят вниманието си. Търгуването с хора, трафика на хора е едно от най-големите престъпления. Това е модерна форма на, на робство и нарушава човешките права сериозно. Изплатират се уязвими хора, което е против нашите основни е, принципи. Комерциализира се човешкото тяло. Това е недоступимо, недопустимо. Това е в противове с хартата на основните права и нарушава достоинството на човека, което е сърцевината, в сърцевината на нашето законодателство и дейност. Повече от 20 милиона хора по света биват трафикирани с цел сексуална или друга експлоатация и бива държани в условия подобни на робство. Нашето законодателство има дефиниция за робство, която включва обмен и трансфер на хора под заплаха от насилие, отвличане, чрез злоупотреба с власт и използване на уязвимостта на хората. Целта е облагодетелстване на хората, които контролират експлуатираните хора. Този феномен се вижда навсякъде по света и засяга почти всяка страна. Било то като страна на происход или страна транзитна или страна на приемане. Това, този феномен, феномен засяга най-вече жени, деца, възрастни хора, болни хора, хора с увреждани и бедни хора. За да може да се преборим с този феномен, трафика на хора, трябва да сме последователни не само в нашия европейски подход, но също така и в чужбина, в отношенията си с трети страни, което означава да застъпваме за клаузите в договорите, укрепващи човешките права. Важни са защитата на хората, предотвратяване на престъпленията и преследване на, на престъпниците. Това са основните инициативи тук. Нашата комисия има задача и основен прерогатив общественото за здраве, затова аз възстановището се спирам на следното. Медицинските работници често са първите и единствени контактни точки на жертвите. Медицинските работници трябва да знаят <clears throat> за възможността да си сътрудничат с разследващите органи. Те играят също така и огромна роля в рехабилитацията и интеграцията на жертвите в ежедневието. На следващо място, нелегално отнемане на органи, нелегалният бизнес с отнемане на органи нарушава правото на телесна цялост. Жестите не винаги знаят какви са физическите и последствия от това и съответни грижи трябва да бъдат положени за жертвите повече, днес повече от когато и да било, трябва да говорим за бежанците. Трябва за това да се борим срещу трафика на, хората, на, на хора, защото именно беженците са много уязвима група. Има хиляди деца, които са изчезнали в миграционния процес само през последната година. Десетки хиляди деца. Не знаем къде са те. Те са изчезнали. Те са вероятно станали жертва на трафикантите. Уважаеми колеги, с интерес очаквам вашите изказвания и смятам, че заедно може да положим усилия за да се справим с това ужасно престъпление. Госпожа Дали, дали има думата? Благодаря. Всъщност, трафика на хора е вид на робство. Когато говорим за това, ние говорим за жертви, които са често експлуатирани, сексуално експлуатирани и често са накарани да участват в престъпни дейности. Това е ощетяване на човешкото достоинство. Смятам, че този доклад трябва да ни накара да видим причините за трафика на хора. Какви са проблемите тук? Мога да засегна два аспекта. Най-напред, важно е да видим въпроса, да осветлим въпроса за климатичните мигранти. Те могат да станат предмет на трафик. Когато хора трябва да напуснат родните си места, те могат да станат жертва на трафик. Хора, които стават без гражданство поради климатичните промени са особено застрашени. Тук трябва да имаме международна рамка, която да хване, да помогне на тези хора. За момента тази рамка е прекалено, прекалено слаба, за да помогне на климатичните мигранти. Още повече, в момента няма правна дефиниция на климатичен мигрант. Европейският парламент трябва да запълни тази празнота. А сега нелегалния бизнес с отнемане на органи. Наистина, тук имаме пробойни в законодателството и в правоприлагането, особено в развиващите се страни. И тук имам предвид целият контекст на високите технологии и глобализацията. Те създават условията, в които могат, може да се извършва трафика на органи. Особено уязвими групи са бедните, бездомните и мигрантите. Тук имаме нужда от сътрудничество под егидата на Европол и другите сродни организации. Необходими са мерки, за предотвратяване на трансплантационния, ор, а, трансплантационния туризъм. Благодаря ви за вниманието. Благодаря и на докладчика. Господин Демесмекер. Dankjewel. Ik spreek eh, Nederlands. Благодаря. Ще говоря на холандски. Искам да благодаря на докладчика за това прекрасно начало. Като координатор на нашата група в подкомисията по правата на човека и като член на комисията по външните работи е, съм се е, занимавал отдавна с тази мъчителна действителност. Незаконни осиновявания, трафик на деца, незаконно отнемане на органи от деца. Темата заслужава нашето пълноценно внимание – това становище на ви трябва особено да обърнем внимание на незаконната търговия с органи. Фрида Репенс, която вече не е в парламента, много работеше по този въпрос и е добре да използваме нейната работа. Що се отнася до търговията с, орган, това, с органи, това е, е явление, което трябва да пресечем, като обърнем надлежното внимание на наказателното преследване на виновните. Е, хора, които се занимават е, с това явление, не би трябвало да бъдат способни да се освобождават от отговорност. Мисля също, че трябва да акцентираме и върху превенцията. Трябва да се организират кампании, които разясняват опасностите в тази връзка става дума за явление, което засяга множество област, области. Затова трябва да обръщаме еднакво внимание на външните и на вътрешните аспекти. Някои обстоятелства в отделни държави членки също са предпоставки за рентабилна търговия с органи. Мисля, че трябва да разгласяваме законосъобразните начини за увеличаване на броя на дарените органи, но също така е необходимо да не излагаме гражданите на опасност във връзка с нелегалното събиране на тъкани и органи. Естествено, когато става дума за трансплантация на органи, економията на мащаба трябва да се има предвид. Благодаря още веднъж за извършената работа. Готов съм да съдействам за нейното продължаване. Мадам la президент, мерси. Je serai assez bref. Euh, благодаря следващия колега. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за работата, която е извършил. Няма нужда да се припомня, че Европейският съюз е създал трафика и а, робството преди 4 века. В този смисъл ние сме източник на сегашните проблеми. Е, до някъде търговията с хора се обяснява с корените на капитализма. Сега обновяването на това явление е а, глобализацията на капитализма, глобализацията на печалбата. Това е а, в основата на новите форми на трафик на хора. Аз а, Смятам, че тази тема е преди всичко от компетентността на Комисията по здравеопазване, но също така вярно е, че е, тя има проявления и на множество други плоскости, е, в частност е, външните работи, тъй като ние имаме търговски отношения, да кажем, с страните от Персийския залив, които имат много голям принос към трафика с хора. И също така имаме а, връзка с мултинационални компании, някои от тях базирани в Европа, които пък експлуатират деца в своите производствени мощности. Имаме стратегията на трите П. Смятам, че трябва да стъпим върху нея и да разширим усилията си за подпомагане на пострадалите, в частност жените и децата. И последното, което искам да кажа, вие самата го засегнахте – когато разискваме това, не бива да забравяме тези 10 е, хиляди деца в Европейския съюз, които на практика се, са откраднати и несъмнено вече са по подложени на някаква форма на експлоатация. Това е явление, което засяга всички ни. Въпросът е как е възможно то да съществува в днешно време на европейския континент. Как е възможно 10 000 деца, въпреки всички защитни мерки, които съществуват в законодателния актив на държавите членки, могат просто и така да изчезнат. Следователно докладът е наистина много своевременно и аз се надявам, че той ще послужи като тревожен звън за заспалите съвести. Благодаря, госпожа Алкен. говоря на датски. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Мирослав за този дебат. Мисля, че е наистина много важно да проведем този дебат и да знаем за какво става дума да Става дума в крайна дума за хора. Става дума за яйцеклетки. Когато говорим по принцип за трафик, защото имаме много голям натиск за човешки яйцеклетки. И това, което казва господин Демесмекер, много хора умират, защото има нужда от органи. Не, те не умират, за това те просто са болни. Право на орган не е право. Трябва да сме много внимателни, когато уточняваме правата. Е, хората умират не защото липсват органи, а защото са били болни. <clears throat> Органите са дар е, и когато и ние ги имаме като дар в нашите системи, така че не бива да се създава този натиск да, за набавяне на органи е, за хора. Това никога не бива да се случва. А, да, има нужда от сътрудничество в областта на донорството на органи но не бива да се допуска натиск върху пазара за органи. Маркет, е, пазарът винаги изисква, винаги създава търсене. И благодарение на това търсене се случват и се извършват в името на това търсене престъпление, престъпление с деца. И знае много примери за хора, които са неизлечимо болни станали от това, че са им отнети органи. Никога не бива да допускаме органите да станат стока. Органите са дар и те трябва да бъдат третирани като такъв. Господин Перначини. Грация, президенте. Колеги, йо, дико... Благодаря, господин председател госпожо председател. Други говориха за това ужасно измерение на движението на сегашните миграционни потоци от Близкия изток и от Африка. И още по-драматично се поставя на този фон въпросът за трафика на хора. Мисля, че някои от беженците е, несъмнено са е, е, уязвими и могат лесно да попаднат в ръцете на хора, които незаконно търгуват с органи. Това особено въжи за младите хора, които не са съпроводени от родителите си. Те се превръщат в лесна мишена за трафикантите на органи. През 2007 година Световната здравна организация направи изчисления според които от 5 до 10% от операциите с трансплантация на бъбреци са при използване, извършват се при използване на незаконно придобити органи. Европейският съюз трябва да се бори за прозрачна международна система за обмен на информация за трансплантацията на органите, за да може да се проследи пътят на всеки трансплантиран орган. Като, разбира се, се е, спазва правото на дарителя на защита на личната му информация. Трябва да има жестоки наказания за лечебните заведения, които използват незаконно придобити органи. Искам да се спра и на въпроса за разяснителните кампании. Такива са необходими и сред медицинския персонал. Лекарите са тези, които преценяват дали моментът е подходящ за извършване на трансплантация. През 2014 година много се говори за конвенция на ОНЕ за борба с незаконната търговия с органи. Мисля, че трябва да подкрепим тези усилия. Госпожа Дорнано, благодаря. Изцяло съм съгласна с казаното. Трябва да се е, подчертае, че е, е, търговията с хора е пряко нарушение на нашите конституции и е пряко свързана с външните измерения на дейността на Съюза. Ще дам пример. В Украина и в Турция има трафик на хора, заради който Американското Министерство на външните работи обявява тези две страни е, като е, особено опасни от тази гледна точка. Трябва е, да се направи нещо като санитарен кордон около Европа, чрез който да бъдат пресечени престъпните мрежи. Трябва да обърнем внимание и на системите за износ на деца с цел тяхното осиновяване в Европа и риска, който създава фигурата на сурогатното майчинство. хората не бива да бъдат превръщани в стока. Това въжи и за жените и децата, както и а, за момичетата в частност. Рискът от създаването на паралелни мрежи е реален. Такъв съществува и извън Европейския съюз и той води до печални последици. Благодаря. Искам да благодаря на преводачите за тяхното разбиране. Благодаря и на вас, госпожо, за изказванията. Моля да вземе думата комисията, но ще я помоля да се изкаже на английски, тъй като от тук нататък няма да разполагаме с превод. The EU Anti-Trafficking Coordinator, Dr. allow me to start by thanking this Parliament for the keen interest